Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Здравейте! Предлагам да започнем заседанието този следобед, затова моля заемете местата си. Имате ли коментари по дневния ред за днешното заседание? Не виждам. Заседанието се предава по интернет и имаме превод на 20 езика, с изключение на естонски, малтийски, словашки и ирландски. И така, дами и господа, както знаете. Януш Бившия заместник председател на нашата комисия е назначен като член на Сметната палата. От, на 7 май той е трябвало да вземе поста си, така че трябва да запълним неговото място за заместник-председател. И така, за тази цел днес ще използваме нашите методи. Той е член на групата на ЕКАРЕ. Затова сега се обръщам към ЕКАРЕ и искам да разбера от техния координатор какъв е кандидата. Днес имаме кворум. Така че изискването за кворум е удовлетворено. Разбира се, ще трябва да видим колко са пълните, пълноправните членове и колко са заместниците господин Мано, госпожа Вишневска и Хойбош. Това ще са заместниците, които ще участват в гласуването за заместник председател на комисията. Така, сега ще дам думата на координатора, за да представи, за да посочи кандидат. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме кворум, защото това е важно заседание на Комисията по земеделие. И както вие казахте, господин председател, съжаляваме, че господин Войчеховски ни напуска. Разбира се, желаем му всички успехи в пълнотатъчните начинания и пред Ставям господин Кузмик като кандидат. Той е член на парламента от много време, участва в комисията по бюджет и го предлагам за кандидат за заместник-председател на комисията по земеделие. Ание до пана посла. Благодаря. Господин Кужмиок съгласен ли е с това? Да. Благодаря. Виждам, че господин Агнио иска думата. Заповядайте. Искам да изразя една надежда, не толкова очакване. Но, преди две години, ако бяхме следвали традициите на парламента, СПД щеше да има заместник председател на комисията. По различни причини не спазихме традицията и за това заместник председателя беше излъчен от ЕКАРЕ и исках да посоча този исторически факт. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателя. Отбелязваме си вашия коментар. Ще бъде отразен в протокола. Явно ситуацията не удовлетворява всички, но тя е такава. Не виждам други желащи да вземат думата. Доколкото разбирам, имаме само един кандидат, господин Кузмюк. Затова предлагам да аплодираме, за да изразим одобрението си. Dla wszelkiego, dla porządku zapytam, czy sprzeciwu не видя, не видя, че би ktoś... Разбира се. Има ли против? Przyjęliśmy. Не виждам. Не, извинете, казва председателя. Господин Агню. Господин председател, попитахте дали има някой, който иска да гласува против кандидатурата и си вдигнах ръката. Председателя. Да, точно така. Благодаря ви. В такъв случай, господин Кузмюк, вие сте вече заместник председател на комисията. Искате ли да вземете думата от място? Да, благодаря ви много на първо място на господин Никълсън и на, останалите членове на политически групи, присъстващи в тази комисия. За това, че ме че одобриха моята кандидатура и нашата политическа група заема този пост от началото на този мандат и е много добре е полски член на нашата група, на групата на ЕКР, да заема този пост и, се смят, и сметнахте, че аз съм достоен да го направя, за което благодаря. Искам да кажа, че съм положил много усилия като част от работата в тази комисия. Също така съм член на комисията по бюджет. Знаете, че има някои желаящи да се, намали, е, да се намалят ресурсите и ние тук в комисията е, е, АГРИ се надявам, че ще можем да предоставяме нашите становища на комисията по бюджета, за да се разгледат въпроси свързани с селското стопанство и развитието на селските райони по най-добър начин. Председателя, благодаря и поздравления. Моля да дойдете на президиума и да заемете мястото си като заместник-председател. Да, вие имате голям опит в сферата на бюджета и в работата на Европейския парламент. Също така имате опит в работата на Националния парламент на Полша. Виждам няколко желаящи да взема думата. Господин Мой. Госпожа Мой, извинете. Госпожа Мой. Да, искам да подчертая нещо, за да имаме яснота. В началото на този мандат аз бях кандидат за местник председател – и най-общо, вие не зачетохте процедурата, която е, беше установена и това се случва за първи път в този парламент. Искам просто да се отбележи, че бях кандидат е, за заместник-председател и е, за жалост не беше спазена процедурата. Не бяха спазени вече установените правила. Дори бяха създадени пречки за тяхното спазване и искам това да се запише. Благодаря, госпожо. Господин Ферант. Благодаря, господин председател. Искам в протокола да се запише, че моят колега Феран и аз не искаме да участваме в гласуването. Благодаря. Dobrze, nie możemy odnotować za, przeciwne, bo... Благодаря. Отбелязахме си гласовете против. Сега давам думата на господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Не искам да удължавам дебата прекомерно, но искам всичко да е ясно. Позицията, на която господин Кузнюк ще е, заеме, е, като, е от името на член на ЕКР. И в светлината на направените днес коментари искам да кажа, не трябва да се обвинява групата на ЕКР за това. Ако искате да обвинявате някой друг, добре, това е ваш избор, но искам да се обележи, че аз в групата на ЕКР изказах нужната подкрепа И а, съжалявам, че така се възприема а, на, определенето на господин Кузмюк за заместник председател на Комисията по земеделие. Той е достоен кандидат, със сигурност, че се справи добре с работата и от името на групата ЕКАРЕ му желаем успехи. Благодаря, отбелязваме си този коментар. Сега, ако няма други желания, желащи да вземат думата, за, за, приключваме с тази точка от дневния ред. Желаем успехи на господин Кузмюк. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Одобрение на протокола от 14 и 15 март. Ако няма коментари, тогава Протоколът е одобрен. Сега ни остават няколко минути, докато дойде комисар Фил Хоган. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Добре, тогава преминаваме към следващата точка от дневния ред, пета. Размяна на мнения в контекста на структурирания диалог. И сега приветстваме комисар Хоган на нашето заседание. Добре е дошъл Знаете, Структурният диалог се предвижда в рамковото споразумение, уреждащо отношенията между Европейския парламент и комисията. Структурният диалог се провежда през първите 6 месеца на всяка година между комисиите на парламента и комисарите, отговарящи за съответния портфел който, обсъж... който обсъждаме тук. Така че за нас това е възможност да чуем един анализ на потребностите, да го направим заедно с комисията, потребности, отнасящи се до законодателната и незаконодателната дейност. По този начин открояваме някои приоритети, които са много важни и трябва да се включат в работната програма на комисията за 2017 година. Също така, това ни дава възможност да коментираме по работната програма за текущата 2016 година. Председателството на съвета в момента е на Нидерландия, следващото ще е на Словакия. И имаме много въпроси за комисаря. Разбира се, ще чуем какви са, какво е мнението и е, гледната му точка по тези въпроси. Структурният диалог е много важен и разбира се, ние поддържаме постоянна връзка с комисията и е, комисаря винаги е добре дошъл е, в нашата комисия. Той винаги се отзовавал на тези покани до тук. И тези дискусии в сферата на замеделието са необходими така че сега ще дам думата на комисара на първо място, след което на координатите. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. Радвам се, че отново тук съм в тази комисия за втория структурен диалог с вас. Това е важна възможност за една конструктивна размяна на мнение по отношение на работната програма на комисията за 2017 година, но ще има и други въпроси, които ще се засегнем. Почти една година мина от първият ни структуриран диалог и от тогава много се е случило. Както знаете, това беше трудна година за европейските земетелци, по-специално в сферата на млекопроизводството и отглеждането на свиневътството. Знаем каква е пазарната ситуация, цените за производителите са ниски и разбира се това беше основен фокус на вниманието на хората но това не беше единствената област, в която сме работили. Затова много се радвам, че имам тази възможност да обсъждаме кризата в земеделските пазари с вас. По-нататък скоро ще имаме възможност да обсъждаме и млекопроизводителния сектор възоснова на въпрос за устен отговор, на който ще отговаря на пленарното заседание тази седмица. Имам определено време, време за изказване днес и искам да направя един бърз преглед на основните стоки. Но основният фокус на моето изказване ще е, е сектора на млекопроизводството и свиневътството има огромен натиск върху цените, както в Европейския съюз, така и на световните пазари. Експертите в обсерваторията за наблюдение на млякото също сигнализират за тези проблеми. С това е важно да се възстанови баланса между търсене и предлагане. Имаме ограничени възможности за увеличаване на търсенето, с това трябва да разгледаме предоставянето, предлагането. Увеличението в млекопроизводството е от порядъка на 5-6%, най-вече в Нидерландия, Германия, Полша и Ирландия, където увеличението е от 110 000 тона. Увеличението на предлагането на мляко през март месец ще е от 5%. Трябва да отчетем сериозността на ситуацията и тук трябва да кажа, че резултатите на износителите на млечни продукти за първото 3 месече са добри. Е, в увеличението е от 10%, като особено увеличение е при маслото, е, сирене 40% и други млечни продукти. Износа за на, мле... на сирене е, се увеличил във всички най-големи цени вносителки на европейско сирене, по-специално Съединените щати и Китай, където се е увеличила покупателната способност. По отношение на свиневъдния сектор, тук знаете, че имаше сериозна криза. Въпреки това, през първите месеци от тази година има намаляване от 2,5% на броя на закланите прасета през първото три месече. Цените на е, свинското месо остават стабилни и средната цена надхвърля 130 евро е, в Европейския съюз. И голяма част от е, месото, което е съхранявано през януари месец, е пуснато на пазара. Но има силно опасителни тенденции, които продължават през януари и февруари е, месец тази година. Има увеличение от 26% е, за тези два месеца, сравнение с 19% за миналата година. Предполагам, познавате е, реакцията на комисията в отговор на, сек... на кризата в този сектор. 480 милиона евро са отпуснати като целенасочени помощи и е, през е, и държавите членки разполагат с още 35% за да освоят тези средства. Е, до сега са разходени само 56% от тези средства, така че остават 235 милиона от 420 милиона са били разходване. Осем държави членки не са разходвали никакви средства до днес около 15 държави са разходвали около 90% от получените помощи. Второ, намесите. 190 хиляди тона е производството и има фиксирани цени до края на април месец. Максималната цена е определена и 27 000 е, тона допълнително са закупени. На 20 април фиксираната цена бе е, почти удвоена. И това ще наложи допълнително предложение за увеличение. И накрая искам да кажа нещо по е, член 222, според който земеделските производители могат да, да сключват споразумения в двустранен формат. 85% от млекопроизводството на Европейския съюз може да се урежда от такива споразумения и а, това а, ще разреши проблема с определени ограничения по член 222. Мерките а, до 13 октомври тази година могат да се увеличат с още 6 месеца но това ще зависи от участието на производителите и желанието им да се сключват такива споразумения. Срещал съм се с Копа Кожека много пъти. Другата седмица също ще се срещам с Копа Кожека и други производителски организации, за да обсъждаме възможностите. Трябва да видим какво е използването на този инструмент и се надявам, че тези, които участват, ще могат по-добре да си дадат сметка какъв е потенциал на тази сметка, защото по този начин е, ще може да има отвояване на е, държавните помощи в е, страните членки и намаляване на ограниченията по член 222. Знаете, господин председател, от самото начало на моя мандат иска да се спра най-вече на опростяването, опростяването на общата селско-стопанска реформа и политика, това, което може да се въведе и вече се въведе през, до 2015 година, разделянето на различните видове помощ, а, отношенията с различните производствени организации. Всичко това доведе до много опростяване, както за селските стопани, така и за администрацията. Продължаваме тази година заедно и с информационната система. А, ние се стремим да от, а, упростим а, системата а, при а, съвсем малки отклонения от а, декларациите или в формулярите. Очаквам през летния период да се въведе всичко това в сила и така плащанията да могат да се направят през 2016 година. Надявам се, че мога да разчитам на вашата подкрепа за тази стъпка от процедурата. Публичната консултация за зелените мерки свършва и повече от, включва повече от 3000 отговора, 80% се въвеждат. Преди юни месец ще имаме работен документ, който определя първоначалната оценка за приложението до момента, особено там, където е важно да има увеличение на производствения потенциал. Също и зелените директни плащания преките плащания в това отношение, които са свързани с промяна на регламентите и преодоляването на някои тежки а, изисквания, които водят до бюрократично забавяне, като разбира се се има предвид и околната среда. Трябва да има повече яснота за това, което се изисква от селските стопани, както и правителните органи, така че да има повече яснота, но и да има полза за околната среда. Моите служби също така имат много амбициозен дневен ред, ред по, учение, по отношение на съобразяването с новия регламент за пазара, за общия пазар. най различни елементи са включени. В крайна сметка се надяваме това да стигне до, повече от, до не повече от 20 делегирани акта. И освен това имаме изменения към а, акта за изпълнение, който беше прият през април месец. И всичко това е свързано с работата с най-малките селски стопани, което ще намали товара както и за тях, така и административния товар за управителните органи и администрациите. Всичко това като част от програмата за селските райони, за развитие на селските райони може да се постигне като цели. Що се отнася до програмата на Генерална дирекция Агри, ще продължим да, направим, да правим предложения до края на годината по отношение на делегираните актове и актове за изпълнение. Уважаеми господин председател, наистина се радвам, че вие следите и преговорите с Съединените щати. За съжаление, последния етап от преговорите през април месец не доведе до кой знае какъв напредък и продължаваме работата по селско-стопанските и селско стопански теми. По селско-стопанските теми Съединените щати продължават да поставят въпрос, поставят под въпрос целите на Европейския съюз във връзка с географските наименования, виното, и 17-те е, е, полугенерични а, е, имена а, в Европейския съюз. Това е свързано и с а, санитарните и фитосанитарни мерки. А, и искам да почетая, че Европейския съюз продължава да бъде а, максимално амбициозен а, и а, настояваме за истинска глава, посветена на селското стопанство и а, всички свързани с това елементи като част от договор за трансатлантическо сътрудничество и търговия, макар че това ще целим да се постигне в рамките на администрацията на Обама. Трябва, разбира се, да отчетем интересите на Европейската селско-стопанска общност. На 11 май обаче виждаме, че има а, предложения, но те не включват два от продуктите, един от които е говеждо месо. А, предвижда се това в Меркосур, а, което ще е основа за по-нататъчното взаимоотношение. След това предстоят стъпки през юли месец. Комисията е ангажирана с процеса Меркосур и ви уверявам, че ние ще настояваме на интереса на Европейската селскоспанска общност. А, що се отнася до биопродуктите, а, продължаваме да настояваме да се постигне споразумение до края на юни 2016 година, макар да знам, че има а, трудности, има и напредък. Приветстваме все пак възможността комисията да се включи по този начин. Господин Хаузинг, докладчика, прояви а, наистина значителна глъв, гъвкавост и а, творчески подход, така че да се справим с всичко това а, до юни месец. А, приветствам ангажираността на всички институции за а, това да има повече тристранни а, процеси и ще помоля наистина да отвоим усилията си, за да постигнем максимално скоро съгласие. Сигурен съм, господин председател, че ще има и още а, теми, още, още въпроси, които ще бъдат повдигнати. Аз се опитах да очертая основните а, въпроси, които бяха повдигнати по време на предишните ни заседания. Сигурен съм, че ще има и още и чакам с нетърпение да чуя вашите членове. Dziękujemy panie komisarzu za prowadzenie. Zapewne będzie później jeszcze możliwość i potrzeba. Благодаря, господин комисар, за вашето представене. Ако има необходимост, убеден съм, че ще можете и за други проблеми и въпроси да говорите. Но нека да чуем коментарите от координаторите. Господин Дес на първо място. Три минути за всеки един координатор. Не повече от три минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и господин комисар Хоган, че сте сред нас за втори път за този структуриран диалог. Радвам се, че вие говорихте за дисбаланса на пазара за свинско месо и е, за млечни продукти, но има един друг дисбаланс, който ме притеснява. Той е в веригата на доставки. Дали можем да възстановим този баланс? Говоря за преговорите за цени, силите на супермаркетите, техните тяхната сила, с която те злоупотребяват и налагат цени на селските стопани. Това не трябва да го позволяваме. Трябва да предприемем нужните действия, включително от страна на комисията. Говорите за доброволните споразумения. Аз съм много скептично настроен а, спрямо от тях. Кой би следвало да навлезне в тях? А, имаме 50% при нас с частни организации, друга значителна част с кооперативи. Ако кооперативите намалят обема, който произвеждат, то тогава частните организации си мислят, че могат да се възползват от това. Не смятам аз обаче, че така трябва да се справим с ситуацията. Смятам а, и знам, че е трудно, но би следвало да обмислим дари с а, мащаба на тази криза не би следвало да махнем някаква част от млякото от пазара. Радвам се, че има мерки на ниво държави, но трябва да видим доколко те ще се използват. Вие говорихте за упростяването. Ние като европейски депутати сме изпращали много предложения за упростяване към комисията. Трябва да намерим системни решения с по-малко бюрокрация. Знаем, че има трудности и аз от името на моята политическа група ние сме предложили няколко предложения за акт за изпълнение до края на годината. Ще трябва да има още предложения за простяване. И е, съвсем накратко за е, трансатлантическия договор. Смятам, че трябва да защитим европейския интерес. Благодаря много. Господин Де Кастро има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар Хоган за това, че сте сред нас днес след обед. Както вие правилно казахте, европейското селско стопанство минава през труден период от време, ниски цени в различните му подсектори, но това, което ние отбелязваме е, че няма кой знае колко водеща роля от страна на Европа на този етап. Виждаме как се трансформират ресурси, които стават национални и това подрива ефективността и понякога всъщност постига точно обратния ефект. Трябва ни повече. А, а, повече усилия, повече а, участие и а, също така да не а, забравяме и а, ползите за околната среда от а, а, зелените мерки в тази реформа на ОСП. Но освен тези ползи за екологията, имаме и а, други елементи. Трябва да са по-ефективни тези здрав... а, зелени мерки, за да има ползи за околната среда е от една страна, но и по-малко бюрокрация за селските стопани и за администрацията от друга. Имаме различни инструменти в кризата и знаете, господин комисар, по време на предишния мандат се опитахме да приемем по-ефикасни инструменти, но не бяхме чути. Нашите предложения останаха неразгледани смятам, че ако можем да лансираме един по-сериозен дебат по реформата след а, а, по повод на тези предложения на парламента и по-конкретно мерките а, за зелените мерки, ще можем наистина по-добре да управляваме тази криза, но и също така Европа да има по-водеща роля. В заключение бих искал да ви е, запитам, господин комисар, е, мислите ли, че до края на годината ще е, постигнем е, такава е, реформа с оглед на трудностите, които е, наблюдаваме в момента. Господин Никълсън има думата. Първо да попитам господин комисар какъв е диалога с държавите членки, що се отнася до определенето на а, области с а, естествени а, с а, съответната трудност. смятам, че това е тема, която много дълго време ще трябва да обсъждаме. Аз чух вашите коментари. А, и наистина в тази година само имаме 5% увеличаване на производството и това ме плаши. Това е наистина лош сигнал за всички селски стопани и ако те продължат да произвеждат на същото ниво, само ще се влуши ситуацията и знаете за моят доклад за а, укрепване на обсерваторията за млечния пазар. Потребите ли все още? Какво можем да направим? Смятам, че по този начин можем да внесем известен смисъл в а, обстоятелствата, що се отнася до млечния пазар. смятам, че колкото по-скоро можем да а, свършим тази работа, толкова по-бързо ще можем да въведем известен контрол в свърхпроизводството. Вие споменахте няколко думи а, за а, трансатлантическия договор. А, много бавно се е, движи е, този процес, може би заради е, президентските избори в Съединените щати. Не знам за Меркосур дали бихте се съгласили е, с това, което е, обаче е, е позицията на комисаря Малмстрем. Тя преди няколко седмици в Страсбург е, каза, че е, се движат добре нещата. Не може ли е, комисията най-накрая да приеме, че няма как е, Европа да продължава да договаря търговски изделки за внос на все повече и повече плодове, като нашите собствени селски стопани е, продължават да се борят с това свръх количество. Не е ли време да наложим някакъв мораториум и да се продолеят най-накрая всичките тези трудности? Господин Рода. Благодаря за изказването, господин а, комисар. Струпания диалог винаги е важен, но нека ви припомня, че комуникацията върви в двете посоки. Защото а, именно заради това се надявам да отговорите на моите въпроси днес, тъй като не го направихте миналия път. Всички забелязахме, че вие а, предприемате действия в кризите за млечния и сектора на свинското месо. Но искам да последвам това, което каза Пало. Истинската заплаха за селските стопани е ренационализацията. Всички знаем – че гъвкавостта между стълбовете създава ренационализация, която нарушава равните условия, които на своя ред а, позволяват на селските стопани да се конкурират при а, е, по един а, а, правилен начин. Също така трябва да знаем и за различните сектори, които ще бъдат включени към Европейската схема за търговия с емисии. Вие анализирате ли рисковете за по-нататъчна ренационализация в рамките на селскостопанския сектор като цяло? Това е първият ми въпрос и, и ще имате ли предложение за това как да ги преодолем, като например гаранции, че регламентите за е, парниковите газове ще осигурят равни условия на конкуренция и разбира се, кост, е, разходоефективност. Благодаря. Благодаря. Има думата следващата ораторка. Благодаря, господин оратор. Благодаря, господин председател. Всеки път, когато идвате тук, господин комисар, не, че не носите нещо ново и не ни информирате за нещо ново, но все пак ни трябват реални решения за трудностите, през които преминава Европа. Аз не виждам реални решения. В Галиция, откъдето идвам, има предприятия, които се възползват от своите монополистски позиции и фиксират цените на млякото. Смятате ли нещо да направите с това конкурентно право. Също така в Галиция, втория ми от четири въпроса, има подкрепа за големи. Бяха отхвърлени подкрепите за големите е, животновъдни е, ферми като резултат от е, ограничаването на бюджета. На трето място, чухме много за трансатлантическото споразумение, е, но едно от нещата, които научихме е, че с този договор приносът на ам, селското стопанство към европейския бюджет ще бъде само 0,8%. Какво ще направите по този въпрос? Е, ще продължите ли да казвате, че това е положително развитие за европейското селско стопанство? Също искам да ми поясните как точно преговорите по а, този, а, това споразумение ще се а, отразят на пазара на говежно месо. Господин Хойзе, благодаря. Хойзе, извинявайте. Господин комисар, знаете, че селските стопани са изключително а, разочаровани и остават с впечатлението, че комисията иска просто да а, си мине кризата, без да направи нищо селските стопани не смятат, че комисията е поела нещата в свои ръце и вие го потвърдихте. Вие казахте, че не са чак толкова зле нещата. Износът все пак върви добре, но това е пирова победа. Ние трябва да се отдалечим от тази логика за повече износ, ако искаме да говорим за стабилизация в Европа. И имаме тук търсене и предлагане. Трябва да има равновесие между тях. Това би следвало да е възможно само с доброволни мерки. Трябва всички държави членки да вървят в една и съща посока. Вие казвате, че а, не са приети все още бюджетите. Нормално, но селските стопани не искат повече дългове. в дългосрочен план това не е устойчиво. И така ще се провалят 8-те програми, които вие предлагате. Много от вас, много казват, че трябва обратен завой при млечната политика и ако не го направим, ще продължи кризата, това да се увеличи цената от 25 на 26 цента не е достатъчно. Трябва ни по-радикално нещо. Меркосур. Малко по-различно се от вас а, комисаря, отговорен за търговията. Много слушаме за трансатлантическия договор за сътрудничество и търговия, но а, има и а, е, обяснение за това, Всъщност за какво става въпрос? Борба между промишлеността и селското стопанство, а ние не трябва да се включваме в такива подобни сделки и трябва ясно да кажем не. Меркосор е доста подобен процес. Този вид либерализация е нещо, което трябва да откажем, трябва да се противопоставим. И последно, господин Дес говори за концентрацията в разпространителския сектор, но и по-нататък имаме проблем с Монсанто, които ще бъдат погълнати от друга фирма. от Байер и това ще имаме, това ще доведе до една огромна, гигантска фирма в, по-нататък в тази верига. Господин Нагни има думата. Радвам се отново да ви видя, господин комисар. Пред няколко седмици се срещнахме в Уелс. Аз също искам да чуя какво ще се случи по отношение на Фанеган, защото така мога да получа вътрешна информация за нашата партия. Изглежда, проблема а, с клифосатите е, че искаме това да бъде забранен, този химикал искаме да бъде забранен тук, в Европейския съюз, тъй като се води карцерогенен. Ако това обаче се случи, това означава, че ние не бихме могли да внасяме тук в Европейския съюз храна от други страни, да речем геномодифицирана соя. Аз някак си мисля, че това не можем да го спрем, но допълнително към това разбирам, може да бъркам, но ми, доколкото знам, Франция едностранно ще забрани използването на глифозат. Ако това се случи, една държава членка има собствена политика по отношение на селското стопанство, то тогава най-вероятно те ще трябва да забранят вноса от други европейски страни, при които реколта е била пръскана с глифозатни препарати. Много ми е интересно какво мислите вие по тази тема. И освен това, че участвате в разговорите за трансатлантическото споразумение. И тук има една много интересна ситуация е, в Обединеното кралство. В повечето кокошки се отглеждат свободно, а в е, другите европейски страни подово или в клетки. Сега изглежда, че а, свободно отглежданите кокошки и яйцата от тях трябва да бъдат кафяви и да не трябва да бъдат а, измити тези черупките на тези яйца, докато в други страни, например в, в, в, а, САЩ, трябва да е бяло яйце, което трябва да бъде измито. И въобще, кой ще спечели от този дебат? Къде е истината и какво смятате вие по отношение на ТТИП? Някакви коментари от страна на координаторите? Заповядайте. Мерси, мерси, президент. Оген. Благодаря. Миналата година казахте, че санкциите срещу Русия не са от вашия ресор. но тук мисля, че трябва да отчетем, че този проблем беше една от основните причини за кризата в европейското замеделие. Какво правите, господин Хоган, в тази връзка и къде е логиката тези нелогични, нелегитимни санкции да се налагат? И то в контекста на преговорите ни в момента покрай споразумението, трансатлантическото споразумение моля да ми отговорите на този въпрос. Относно упростяването на ОСП, това е една от основните ви задачи и част от приоритетите за вашия мандат. И какво ще направите във връзка с безконечните проверки, които се правят на земеделските производители? извършващите провер... проверките е, не са винаги достатъчно компетентни и прилагат дословно правилата. Не смятам, че това са прагматични решения и смятам, че срока от 14-15 дни за уведомяване на производителя, че ще му се направи проверка предварително е, е удачно решение. Имате е, възможни решения и някои от тях са напълно очевидни. Няколко думи за трансатлантическото споразумение. Смятате, че е, то съдържа много неблагоприятни клаузи за нас. Тогава защо изобщо продължавате преговорите? Не разбирам. А по относ, относно ОСП, е, тук има свръхразходи за производителите и е, е, екологичните стандарти стават все по-строги и тежки и това осложнява работата на земеделските производители изпълнението на тези стандарти, смятам, ще доведе до повече разлики с трети страни и защо продължаваме по тази политика за, за, за по-зелени методи. Благодаря. Благодаря. Може би можем да дадем думата на комисаря за отговор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, във връзка с упростяването. Въвела съм 23 промени през последната година във връзка с упростяването, които ще бъдат от полза на фермерите. Ще насоча вашето внимание към някои от тях, които ще бъдат много полезни според мен. Първо имаме една предварителна проверка на фермерите, които подават заявление за плащане. Това дава възможност, ако има древни грешки, те да бъдат отстранени преди нещата да влезнат в IT-системите. Това ще помогне от гледна точка на страха от подаване на заявление, който съществува сред селските стопани и последващите проверки ако управляващия орган се справи подходящо с тази задача, аз очаквам това да бъде така, то ще има големи ползи за малките и средно големи стопанства, които не винаги ще трябва да използват консултант и ще могат да окрупнят своите приходи. Освен това разгледахме всичките 200 регламента за общата организация на пазара ООП. Доста от тях ще бъдат опростени, което ще намали разходите както за операторите, така и за националната администрация. Надяваме се, че това също ще бъде от полза. Така че, следващите неща, които ще направим по отношение на опростяването, са свързани с екологичните мерки. Помолихме да получим информация от различни хора за това какви промени биха могли да бъдат направени. 3300 получихме. Такива а, предложения, 80% от тях са от фермери, така че от между 15 и 20 изменения ще бъдат предложени, с което ще можем, надявам се, да подобрим ситуацията и да намалим ненужната бюрокра... бюрокрация във връзка с тълкуването на разпоредбите. Също така, където е възможно, се опитваме да подобрим ползата за околната среда. Знаете, че това е централният принцип в това, което искаме да бъде включено в законодателния пакет от 2013 година. Така че има причини хората да се притесняват за неща като храсти, шубраци, така наречените характеристики на ландшафта. Струва ми се, че когато намаляваме бюрокрацията в областта на околната среда, ще подобрим работата на фермерите. Това, което каза господин Декастро във връзка с инструментите за управление на риска, в момента има такива в настоящото законодателство, но те не са достатъчно силни, за да се използват при неустойчивата пазарна среда. И за това, онова, което спомена господин Никълсън, е вярно. Разглеждаме мерки, с които да подобрим съществуващите инструменти, но гледаме извън Европейския съюз, за да видим дали има някакви инициативи, които можем да подемем, за да подобрим общия набор от инструменти за управление на риска. Гледаме какво се случва в САЩ и в други части на света, за да може да се подпомогнат фермерите от гледна точка на нестабилността на пазара. Съгласен съм, че са ни необходими общоевропейски мерки за справяне с кризи. И затова миналата есен имаме 500, 500 милиона евро като пакет Оттам 1% е финансирано от Европейския съюз, така че имаме европейски отговор, не всички се възползват от него. Извинете, 100% се финансира от Европейския съюз и не мога да разбера защо не се възползват хората от тази възможност. До края на юни се надяваме нещата да се оправят, защото за момента плащанията са нула. Някои държави членки използват тези средства като част от структурните фондове, което е добра идея, но ми се струва, че е по-добре тези пари да стигнат към фермерите и то е възможно най-скоро. Дисбаланса в веригата за доставки на храна. Разбира се, вие знаете моите становища по тази тема. Не за първ път се изправям пред вас тук в комисията. Освен това, в пленарните сесии на парламента вие имате друга възможност да ни кажете какво смятате, че трябва да бъде направено по отношение на тези мерки. Затова очаквам с търпение да видя какъв ще е резултата от тази дискусия, от този законодателен процес, за да можем да продължим да работим работата във връзка с веригата за доставка на храни. Това правим в специалната група за пазара, но гледаме какво се случва в Обединеното кралство, в Испания, в Литва, страни, които са въвели някакви мерки. Виждаме дали те работят или не. Във връзка с кризата в млекопроизводството имаме 23 мерки, които бяха въведени през септември и март. Взехме предвид и голяма част от предложенията на държавите членки. 23 от тези предложения бяха приложени, защото други излизат извън нашите бюджетни и законодателни ограничения. И така всички законодателни инструменти са на наше разположение, за да има по-добър баланс между търсене и предлагане. Имаме смесена реакция, това трябва да бъде признато от гледна точка на предложението, защото нещата са наистина нестабилни. Съгласен съм, че всеки трябва да използва своите възможности, да се използват държавните помощи с цел насърчаване. И след това фермерите трябва да решат и да уведомят комисията. 85% от млякото е покрито от схемата, производството на мляко, и това е валидно и за Германия. от гледна точка на разпределенията, разбира се, ние говорим с Северна Ирландия. Аз наскоро бях там. Говорих с тях за процеса, през който минават, за нещата са нещата са сложни по отношение на отчуждаването на земите. Трябва да се направят предложения, но при всички положения трябва да се спазва буквата на закона. Вярвам, че картирането ще е доста сложно и не искаме точно ние да сме тези, които да определят границите на парцелите в Северна Ирландия ще оставим политическата част на този процес на самите власти в Северна Ирландия. Ще направим оценка на въздействието на всички възможни споразумения за свободна търговия. Това го обявих миналата година. Ще видим какво ще получим. А и това също така ще ни даде и ясна представа за това къде биха могли да направим отстъпки при преговорите. По отношение на трансатлантическото споразумение, там мандата е доста ясен. Ще запазим европейските стандарти по отношение на хуманно отношение към животните, по отношение на храната и задълженията за опазване на околната среда. Непрекъснато го казваме, защото това е част от нещата такива, каквито са. Това е истината. Преговорите вървят доста бавно. И причината за това е, че САЩ искат да имат споразумение за достъп до пазара, другите неща не ги интересуват толкова много, да речеме фитосанитарните мерки, проблемите с не пазарните пречки. свързани да речем с млякото. Говорихме и с САЩ за нашата система за географско обозначение и за факта, че те трябва да го признаят. Затова Европейския парламент трябва да реши. Знаете, че всичките 28 държави членки в Европейския парламент, техните представители могат да блокират сделката, ако не са доволни. Достатъчно е една страна да каже, че не сме съгласни с сделката такава каквата е и това, разбира се, означава, че комисара, който отговаря за търговията, трябва да представи една балансирана сделка, иначе от тук нататък ни очакват само неприятности. И сега, за да не че не отговарям на всички въпроси, Резултатите от Париж във връзка с измененията на климата се считат за сериозен двигател по отношение на намаляване на парниковите газове. И съгласен съм с вас, да, земеделието трябва да изиграе своята роля. И трябва да направим това възоснова на равнопоставеност. В момента влизаме в а, преговори. Uh, Във връзка с земеползването и държавите членки трябва да бъдат отчетени много различни критерии във връзка с националното производство и въпроси свързани с критериите за взимане на това решение. Тези неща са твърде политически. Надявам се, че в основата им ще има и доста солидни научни данни за това как точно могат да бъдат комбинирани. Затова не мога да ви дам отговор сега, тъй като нямаме крайно решение, но учели сме, че трябва да има ясни критерии и справедливост по отношение на разпределението и разпределението на усилията. По отношение на общата сълскостопанска политика, мисля, че имахме гъвкавост по време на последната реформа за до голяма степен осигуряване на гъвкавост. Нямаше да има споразумение, ако ОСП трябваше да се прилага по еднакъв начин за всички. Не искам обаче и силните економики да притискат слабите, защото в някои случаи принципа за държавна помощ трябва да е деминимис, в други случаи това не е адекватно. Няма да изборявам страните по имена, но някои се справят по-добре с ситуацията. За това трябва да имаме от време на време възможност за европейски отговори. Това направихме миналия септември, когато разпределих ресурсите по най-добрия начин. И все още тези ресурси не се използват по начина, по който аз очаквах. Така че трудно ми е да оформя нова кампания за европейски мерки, при положение, че предишната кампания все още поне има неосвоени средства. Мисля, че нашата политика и нейното финансиране се опитват да предоставят е, равнопоставеност. Нашите фермери се опитват да дадат качествена храна на всички граждани в Европа. При средносрочния преглед, по отношение на този преглед, аз не съм стигнал до никакво заключение как точно трябва да изглежда този средносрочен преглед, но виждам, че можем да обсъждаме неща във връзка с инструментите за управление на риска, как да помогнем на гражданите и на фермерите, как бихме могли да отговорим по-бързо на проблемите, които се наблюдават в много сектори. Струва ми се обаче, че това, което можем да направим е да погледнем нещата от гледна точка на опростяването и да се опитаме да намалим сложността на политиката и също време да осигурим по-добри резултати, особено по отношение на околната среда. Не трябва да игнорираме факта, че международните споразумения сключени през 2015 във връзка с устойчиво развитие и климат, са много важни и ние трябва да участваме в изпълнението на тези споразумения. Така че тези неща трябва да бъдат взети предвид по отношение на всякакви бъдещи политики и стратегии. Госпожо Родригес, ако знаете, че има нарушение на закона по отношение на дадени мерки в Испания, ще съм ви много благодарен ако можете да предоставите сведения на вашите местни власти или на европейските власти, за да се проведе разследване. Това е начина по който нещата трябва да се случат. Те трябва да бъдат разследвани. Ако това, което вие казвате е така, аз нямам причина да се съмнявам в думите си. При всички случаи ние знаем, че има доста трудности по отношение на говежето месо. И знаем, че проблемите с а, телешкото месо са сериозни при Меркосор, защото от една страна имаме намаляване на консумацията на телешко месо в Европейския съюз и сега точно не е момента в който да обсъждаме как да внасяме повече месо в Европейския съюз. Защото трябва да намерим точния баланс между производството на телешко месо, консумацията на телешко месо и съответно вноса на телешко месо. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Не, всъщност Русия. Да, по отношение на Русия не съм абдикирал от своята отговорност. представител на комисията скоро се срещна с представител на Русия в Париж. Там не беше отбелязан никакъв напредък. Така че проблема не е с комисар... Комисар Тайсен, ако правилно чуваме, проблемът е, че няма никакъв ангажимент от страна на руските власти и не може да нормализираме своите търговски отношения, такива каквито бяха в миналото. И сега по отношение на яйцата мога да кажа, че не съм експерт, но въпросите, които вие казахте, са свързани с опазване на здравето. Тези неща, които вие ми казвате, са технически, какъв да е цвета на черупката. Ако ми дадете подробности, ще оправя нещата. Аз съм поддръжник на глифосатите. ще е интересно да видим какво ще се случи, ако Франция въведе едностранна забрана и преди имало такива случаи от тяхна страна по отношение на различни видове пестициди. Министър Секелен Роял определено е решен да въведе забрани за няколко продукта, но комисията не е, пристиг... не, не е достигнала до решение Освен това, все още няма решение на съвета от гледна точка на това какви са научните доказателства и как, как трябва да се използва този продукт. Аз лично самия не виждам причина този продукт да не започне да се използва отново и да не получи повторно одобрение. Благодаря много, господин комисар. Сега преминаваме към кръг от въпроси от членовете. Всеки разполага с по една минута. Моля, спазвайте това време. Госпожа Еранс Гарсия. Благодаря много, господин комисар. В тежки времена сме, що се отнася до ОСП. И слушах това, което казахте но съществува слух относно бъдещето на ОСП и развитието на селските райони в тази посока. Дали то ще бъде е, част от компетенцията на Генералната дирекция за селското развитие, а относно ТПТИ и признаването на географските е, наименования. Надявам се, че до края на годината ще имаме повече информация по този въпрос и можем да очакваме и можем да искаме повече от Съединените щати. Относно млекопроизводството, много голяма част от производителите ще трябва да излязат от пазара. А миналата година Европейския парламент е, публикува доклад, е, че информация от обсерваторията за млечните продукти ще бъде много полезна. Ще има ли допълнителни средства, освен 500 милиона евро, за да се справим с намалян, намаленото производство? Какво ще означава това? Ще има ли повече ресурси? И накрая, ако вземем предвид цените за намеса в областта на млечните продукти, е, плодовете и зеленчуците, мисля, че те няма да са достатъчни и трябва да ги вземем. Следващия оратор. Благодаря, господин комисар. Много се радвам, че сте сред нас днес. Говорим за криза в селското стопанство, говорим за млекопроизводителния сектор. Но всъщност говорим за един социален и економически проблем, с който много фермери трябва да се справят. Ежедневно слушаме за тъжни семейни истории и няма ли да е по-добре е, средства, които инвестираме за справяне с кризата, да се инвестират за разрешаване на социоекономически проблеми. По този начин производителите ще могат да се изправят на крака и по този начин ще имаме по-добро равновесие на пазара. Да разгледаме е, ситуацията с млечните продукти, с свинското месо. Мисля, че тук има какво да направим, за да възстановим баланса. от няколко страни чух подкрепа за тези идеи. Споменахте и Русия. Вие казахте, че ситуацията се дължи на действията на руския министр, но не може ли държавите членки да имат споразумение с Русия и тогава няма да се урежда този въпрос на ниво на комисията? Защото в областта на свинското месо можем да подобрим ситуацията господин Редос. E Благодаря много, господин комисар. Искам да насоча вниманието ви към проблема с меда. Ето тук съм седнал. Та, проблемите с меда по периферията на Европейския съюз, са взети проби от меда и, и са взети проби от мед и става ясно, че 31% от тях е разреден мед. Това означава, че около 160 000 кг разреден мед се внасят в Европейския съюз. Та въпроса ми е, комисията възнамерява ли да увеличи броя на пробите, които се вземат по външните граници на Европейския съюз? Смята ли комисията да разработи повече методите, използвани за анализ на пробите от мед? Има европейски лаборатории в Бремен и така нататък. Благодаря. Господин Петерлинг. Господин Белдер. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие започнахте една дипломатическа офанзива тази година, за да се насочите към нови пазари Колумбия, Мексико, Китай, Япония. По-нататък ще отидете в Индонезия и в други страни тази година. Какви са конкретните резултати от това? Удовлетворяват ли ви и какви други мисии и действия предвиждате за 2017 година? Благодаря. Госпожа Додс. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие наскоро бяхте в моя избирателен е, район в е, Северна Ирландия и говорихте за излизането на Обединеното кралство от, от Европейския съюз. Ако имахте повече време, можеше да присъствате на кралското изложение е, в Северна Ирландия на замеделие. И тогава можеше да се срещнете с замеделци. И много от тях, ако бяхте присъствали, щяха да ви кажат за тежката ситуация с земеделие поради ниските цени, нестабилността на пазара и проблемите с парични потоци. Много от тях не получават нужната подкрепа и е, смятам, че биха били разочаровани от коментарите, които направихте днес. Относно управлението на веригата на доставките, тук има смесени чувства, смятам. Много голяма част от е, това определение се оставя на отделните производители и няма стратегическо ръководство от страна на съвета. И тук е ни е интересно да чуя и позицията на съвета в тази насока. И накрая, относно средносрочния преглед на ОСП, със сигурност не трябва да захващаме само стран... маргиналните въпроси, а и други. Е, средишню Европу Госпожа Петир има думата. Благодаря. В Относно Централна Европа, уведомихме ви за проблемите в Австрия, Унгария и други места. Много от нашите производители бяха засегнати от руското им ембарго и кризата. И тази криза е, се отрази отрицателно на техните приходи. Колегите, кои предоставиха, които заедно с мен правиха писмо, се интересуват какво възнамерявате да направите, за да се преодолее тази криза. Не възнамерявате ли да увеличите бюджета за справянето с нея предвид е, природните бедствия в е, последно време, без обаче това да настъпи върху бюджета за замеделие? Ще има ли нови финансови ресурси? Това е конкретният ми въпрос. Благодаря господин Дананал. Благодаря, господин комисар, че сте тук в нашата парламентарна комисия в тези трудни за замеделието времена. Премахването на млечните квоти, за жалост, има съответния ефект. Много добре знаем, че свръхпроизводството и прекомерното производство води до намаляване на цените. Тук това е ясен факт. Споменахте член 222. Това е прекрасно, но смятам, че това не е достатъчно днес. Необходими са ни отговори на европейско ниво. Необходима е дългосрочна стратегия. Не трябва да предоставяме повече подкрепа. Трябва да се работи повече на европейско ниво, а не толкова на национално по отношение на ОСП. Искам вие да се застъпите за ОСП, особено в бюджетно отношение, защото има много е, голямо желание, особено аз съм член и на бюджетната комисия на парламента и знам, че има много желаещи да се уреже бюджета тук и там. И накрая по отношение на политичес... политехническото училище, няма ли да се създаде такова специално за подпомагане на земеделското производство, свързано с ОСП? Господин Ферранц. Да. Благодаря, господин а, председател. Много колеги казаха, трябва ни повече Европа и по-малко демокрация. Аз бих отговорил следното. Колкото повече Европа присъства, толкова по-малко демокрация има. И аз, господин комисар, искам да се върна на някои от нещата, които казахте. Говорихте за едностранна политика. Но аз мятам, че държавите членки са дали мандат на Европейската комисия, за да води преговорите с а, а, за партньорството за свободна търговия между една страна носител и, една, и един, участник частник износител. Сега, господин а, комисар, ако правилно съм разбрал вашето изказване, модела за географски наименования, който е много важен за нас и се прилага в Европейския съюз, няма да бъде поставен под въпрос. При все това, в рамките на преговорите по ТПТИ, изглежда, че американците още не са отстъпили по тази тема, че тази тема всъщност изобщо не е разглеждана още. Та, или сте един магиостинг вие, или не ни казвате истината. И тук имам два въпроса. Първо, наименованията, които са част от нашето европейско наследство, разглеждат ли се в рамките на преговорите и на е, второ място, втори ми въпрос, защо възоснова на преговорите, които споменахте, има един ограничителен списък, а не списък, включващ всички наименования. Следващия оратор. Благодаря, Господин председател, благодаря господин комисар. Аз искам да разгледам един съвсем различен въпрос относно а, заграбването на земи и концентрацията на земи. Комисията разкритикува доклада на Европейския съюз в, а, по тази тема и каза, че той не е достатъчно добре обоснован. Затова аз искам да ви задам следния въпрос. Вие казахте, че няма достатъчно надежни данни, емпирични данни в нашия доклад. Това беше вашето становище. Тогава, кога вие ще предоставите надежни данни? Кога възнамерявате да започнете тяхното събиране? когато разгледате транзакциите с земи, кои са продавачите, кои са купувачите, за как, каква площ става въпрос, какви земи се закупуват, какви земи се отдават под найем. Тази информация е изключително важна, защото само така можем да имаме прозрачност в тази насока, защото разбира се земята е изключително важна за земеделието и селското стопанство. Благодаря. Господин Сантош. Благодаря, господин комисар, за възможността да водим този диалог. Имам един въпрос, един коментар, ако ми остане времето за второто. Да, въпроса ми. В член 32 се предвижда, че комисията трябва да анализира конкретно темите, засягащи у, е, крайните периферни райони. В рамките на проучването, проучванията, които ще послужат за основа в тази насока, как тогава ще оцените ситуацията на тези крайни периферни райони предвид ТПТИ и предходните подобни споразумения. Относно цената на млякото, разбира се, сме стигнали до долните исторически граници. Ситуацията е силно опасяваща. Държавите членки полагат усилия в тази насока, както и комисията. Признавам го, но тези усилия не са достатъчни, за да възмогнат спада на цените и виждаме, че производителите трябва да плащат, за да работят. Това не може да продължи да съществува, да съществува и трябва да се промени ситуацията. Смятам, че положението след премахването на квотите е, е един неуспех. Производителите в момента фалират след тези квоти. Не трябва ли да признаем, че сме се провалили и не трябва ли да променим стратегията си? Благодаря следващата ораторка, следващия оратор, господин Дантан. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Действително в периоди на криза се подчертават трудностите, които съществуват е, в взаимоотношенията между производители и купувачи. От е, римския договор на сам се предвиждат конкретни разпоредби в областта на конкурентното право, чрез които производителите могат да се организират и може да се водят, водят преговори на равна нога с купувачите. Такава идеална ситуация обаче не съществува. В рамките на последната реформа на ОСП се опитахме да подсилим тези разпоредби. Опитахме се да подобрим и разпоредбите в областта на конкурентното право, за да може те да са по-благоприятни за производителите но днес оставаме с впечатление, че дори вашата служба трудно може да понесе натиска, отказван от Генерална дирекция конкуренция. Та, как възнамерявате да подобрите тази ситуация предвид конкурентното право, което да спомага за, е, което да е в полза на производителите в е, бъдещите месеци? Благодаря, господин комисар. Искам да кажа нещо за споразумението за търговия, за споразуменията за търговия инвестиции, за ТПТ и по-специално. Многократно споменахте географските наименования и във всички споразумения, като например ТПТИ, и се съдържа списък от тези наименования, но не се знае как се съставя този списък. В много от споразуменията списък е един и същи, но ако разгледаме продуктите и съответните наименове, а ние, например, продукти изнасени за Виетнам, Канада, Ев... САЩ, може да става въпрос за различни продукти. Ако говорим за географски наименования, смятам, че е добре да има отделен списък за всяко отделно споразумение, което да обхваща продуктите, които могат да се изнасят. Можете ли да ни кажете повече как се правят тези списъци и как може да се подобрят те, за да отразят потребностите на пазара? Госпожа Хауферкамп. Хазеркамп. Благодаря, господин председател. Искам да привлека вниманието на комисар към други кризи, като кризата с биоразнообразието, с водите, с измененията на климата. Да вземем за пример Нидерландия, която не спазва много международни споразумения. Ще се спра на някой от тях. Например, директивата за качеството на водата и на качеството на въздуха. Животновътството е една от основните причини за замърсяване и за това ме интересува в каква степен признавате факта, че стимулирането на животновътството не а, спомага за постигането на международните цели в тази насока. Иначе казано, ком... господин комисар, ще се съгласите ли, че насърчаването на животновътството е, не подобрява ситуацията с биоразнообразието в бъдеще. Тя става по-черна, отколкото по-зелена. И не трябва ли да се премахнат селско селско-стопанските субсидии? Господин Таколя. Joo, kiitoksia komissaarille hyvästä kattavasta tilannekatsauksesta. Ja, ja... Благодаря, господин председател. Благодаря за изчерпателния преглед и за действията, които вече предприемате. Ситуацията на пазара на млечни продукти и на свинско месо е много тежка. Можем да я променим, като увеличим местните плащания за производители – тази година имаме изоставане в тази насока. Финландия прилага предварителни плащания и се надяваме да можем да го правим и тази година. Миналата година предварителните плащания бяха направени твърде късно и малко от производителите можеха наистина да се възползват от тях. Комисията трябва да направи проучване на предварителните плащания. Господин Хоган, готови ли сте да го направите? Господин председател, господин комисар, много благодаря за това, че дойдохте в Литва и се срещахте с литовските селски стопани и обсъдихте проблемите, пред които са изправени те. Нека кажа, че днес най-полезният проблем е следния. Селското стопанство и млекопроизводството се превърнаха в неконкурентоспособни заради ниските цени и ниските плащания. И оттам имаме допълнителни количества мляко, които идват в Литва и този сектор ще умре. Така че исках да ви попитам, кога могат да очакват по-големи плащания литовските фермери, защото разликата между балтийските и други държави е много голяма. Литовското селско стопанство се превърна, всъщност вече изобщо не може да се конкурира. Господин Линц има думата. Благодаря, господин комисар. Искам и аз да се върна към всичко свързано с млякото и млекопроизводството. Не смятам, че е, в отговор на господин Хойзинг трябва да се въвеждат някакви радикални мерки за начина по който се справяме с, с е, кризата. Трябва да разгледаме мерките, инструментите, които бихме могли да разработим и индивидуалните стъпки. Някои от тях биха проработили, но трябва наистина много сериозно да работим, за да излезнем от тази криза. Аз приветствам опростяването и възможността да се дават помощи от страна на държавите членки, но следващите 6-12 месеца това няма да е достатъчно. Вероятно ще трябва да разширим този период и най-общо сълскостопанската криза и общите деминими правила, може би те изискват отвояване на помощта. Господин Калиновски има думата. Благодаря много, господин председател. Факта е, че оставихме квотите за млякото и ембаркото от Русия на страна се отразиха на цените. Знаете ли, да речем, за производителите на захарно цвекло в Польша? Защото веднъж, щом а, стане въпрос а, за квоти за захар, веднага ще се произ... пренесе производството от една държава членка в друга. Не защото не за друго, а защото капитала, който управлява това производство, не е национален по своето естество. Що се отнася до този е, регламент на пазара и квотите и вноса и така нататък и преговорите по споразумение, как виждате модела за европейското селско стопанство в бъдеще? Кое би било най-добре според вас?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 Плащаните плащанията в Румъния заради информационно-технологични трудности. по първия стълб плащанията в момента имаме 200 хиляди искания за плащания, които чакат, са натрупани и това съответно води до много сериозни проблеми в а, румънския пазар. Искам да попитам дали комисията знае за това, румънските власти информирали ли са комисията и има ли възможност някакси да се намеси Европейската комисия по повод на плащанията, които могат да се направят от държавите членки в този пакет от 500 милиона евро. Защо някои не са използвали каквито и да било средства? Господин Фланеган. По-добре е да сме реалисти. През януари 2015 година вие казвате, че няма криза в млечния сектор, въпреки че всички ви казаха, че е така. Най-накрая признахте, че има а, такава криза през март тази година. А сега казвате, че трябва да а, се успокоим, защото износа е нараснал. А какъв е смисъл на това при положение, че хората нищо не печелят, напротив, губят? След това, като че ли ще е, предложите след това и заеми на тези хора на ниски е, лихви. Това е пълна лудост. И моля ви, е, това е структурен диалог и трябва да е, се има това предвид. Защо да не е, упростим селските райони първо? И накрая за Брексит. Какви мерки а, предвиждате и а, а, по повод на това, което колегата каза за вътрешно-ирландските въпроси, аз съм тук от името на Ирландия, както и вие сте от името на Великобритания. Има думата а, госпожа Мюлер. Господин комисар, вие казахте, че ще използвате правната рамка по всички възможни начини, че няма финанси останали за тези 420 хиляди 420 милиона, извинявайте. Ако се обърнем обаче към млечния сектор, не е изненада, че държави като Финландия и Полша изплащат тези 420 милиона. Не трябва да преговаряме по ТТИП и по Меркосур. Трябва да имаме споразумения с а, Украина и и други, а, за да можем да действаме логично. Ами, предложението за немски, на немския селски стопански министр да има ограничение на количествата. Кой би го наложил? Не съм сигурен, че, сигурен, че може това да се постигне, но трябва да се намалят квотите за млечните продукти. Благодаря, господин а, председател. Вие казахте, че 8 държави не са а, използвали тези средства. Не смятате ли, че а, трябва а, да се преразгледа пакета за тези конкретни 8 държави членки. Друга една бележка във връзка с млечния сектор. Питам се дали е необходимо да се свържа достъпа с регулирането, до помощи с регулирането на а, обема. И също така се присъединям към а, въпроса на колегата Дантан а, и последно, както каза колегата от Харватия, европейските региони и по-конкретно тези, от които аз идвам, се преживяха много сериозни кризи е, и включително този на лозарския сектор, където трябва да има нужните мерки. Следващия оратор, господин Хюзмик. Чух ви внимателно и преди време вие казахте, че комисията иска да отвори е, е, американския пазар. Е, за европейски ябълки и круши дали продължават тези преговори или са спрени. Втори въпрос. Вие самия изчислявали ли сте какви са маржовете на бюджетите на селските стопани и колко всъщност не е разпределено или похарчен до края на годината, защото ако не мобилизираме резерва за кризи, ще ни трябва някакъв финансов ресурс. Много е трудна ситуацията, в която са поставени селските стопани, както споменаха на един и двама от членовете на нашата комисия. Госпожа Мартинес, виждате ли това? Това е, от Галиция, в която се произвеждат най-много млечни продукти и а, нашите селски стопани трябва да гледат как умират кравите им от а, глад, защото нямат пари да ги нахранят и затова трябва да ги глобяват. Тук се казва, че е престъпление да се изоставят кравите. Ами какво да кажем за изоставянето на селските стопани. Повече от 500 ферми фалираха през последната година. Една бавна, агонизираща смърт наблюдаваме и ОСП в последните няколко години не успя да реши този въпрос. Причината заради това е, че ние не можем да защитим нашите производители, селските стопани, не можем да ги подкрепяме с някакви думи. И виждаме а, след това и а, как се подкрепят веригите супермаркети е, и също се провеждат е, тайни преговори с Съединените щати и Канада по разни споразумения за търговия. Е, ние трябва да защитим нашите фермери, трябва да защитим нашите селски стопани. Това е единствения начин да защитим селския свят. Само една минута мога да говоря е, е, днес, господин комисар, но вие имате политическата отговорност да покажете чрез дела, че е, няма да позволите да умре нашето селско стопанство. Да, това беше по-скоро минута и 40 секунди, но господин Мело има думата. Господин е, председател, благодаря за думата млякото, свинското месо, не е лесен живота на комисаря, но едва ли е по-лесен живота на селските стопани. В Португалия има региони, където, където много сериозно намали производството. Не е ли моя ред, господин председател? Аз чух името си, съжалявам аз мислех, че е мой ред. И така, за млеко производството искам да ви задам няколко въпроса, господин комисар. Готов ли сте да Готов ли сте, смятате, че трябва да са готови селските стопани да задлъжнеят при е, това свръхпроизводство. При положение, че са положени толкова много усилия. Е, не знам какъв е случай на другите места, но при нас е именно така. И така, моят въпрос. Виждали ли сте каква е, е разликата а, е, и А, дали подкрепяте това, което се предвижда в новото ни правителство. Господин Капуто има думата сега. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте тук сред нас и разговаряте с нашата комисия. Аз няма да преминавам през всички въпроси, които вече бяха повдигнати, особено въпросите, които вече обсъдихте. Но наистина ми се иска да се спра на все пак а, загрижността по търговските споразумения, по които в момента се преговаря. Често обсъждаме трансатлантическото споразумение и забравяме да обсъдим другите, които, по които в момента а, по които се преговаря Меркосур, например. Има много сериозно отражение по ОСП. 50% от вноса от Меркосур, е, държавите с сърскостопански продукти и е, търговски дефицит е около 20 милиарда. Така че беше е, извършена оценка на въздействието и бих искал да знам каква е оценката на Комисията за въздействието на тези търговски споразумения. Госпожа Костингер, а, искам по една друга тема да говоря, господин комисар. Горското стопанство. Миналата година такава стратегия беше изработена. в парламента беше приета доста а, ясна позиция. Говорихме за правно вързващо законодателство и каскадно а, въвеждане, постепенно. Въпросът ми сега е каква е позицията ви а, по искането от страна парламента? Каква е визията на комисията? Ще отчетете ли гледната точка на парламента, приета с толкова голямо мнозинство, особено по отношение на ресурсовата ефективност и обвързващите критерии за биомаса? С голям интерес бих чула вашите гледища и съвсем накратко искам да привлека вниманието ви за вредите в Австрия, Словения и Харватия, части от Унгария, които са нанесени на горите. Това беше природно бедствие. Просто искам да привлека вниманието ви към този въпрос. Благодаря много. Искам да добавя два въпроса. На първо място намаляването на бюрокрацията. Сигурно имате преди това, което казвате, господин комисар, но някак си не стига всичко това до селските стопани. Малките селски е, стопани като че ли е, не разбират за предвидените за тях мерки. И искам да ви попитам дали не можете да създадете някакъв вид почтенска котия или начин по който а, да стигат а, до вас а, селските стопани. Те си мислят, че ние отговаряме и се въртим в кръг. Доброволните доставки на мляко. Вие споменахте едно от решенията, за което бих се чуд, е, радвала да чуя малко повече. Господин Агню, искате думата ли отново? Не. Тогава стигаме до края на списъка за желащи да се изкажат. господин комисар, какво ще кажете за а, климатичните промени и въздействието им върху сърските стопани? Дали това не е тежест за сърските стопани? Може би сега бихме могли да се обърнем към комисаря и да го помолим да отговори на всички тези въпроси. Благодаря ви много. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Имаше много въпроси. Um, имаше много въпроси и много от вас споменаха географските индикации. Мисля, че господин Ферант беше един от тези, които го споменаха. Наистина темата е важна за всяко едно споразумение за свободна търговия, което сключваме. САЩ има различна система от Европейския съюз във връзка с защита на географските индикации продукти от определени географски области. До съвсем скоро имаха сериозни проблеми с това да си го признаят. Като представител на преговарящите от страна на Европейския съюз, аз имах доста възможност да обясня колко е важна тази система за нас и че няма как да сключим договор, няма как да подпишем споразумението, ако не се разберем по отношение за географските индикации. Така че искам да уверя вас, както и всички останали държави членки Франция, Испания, Италия. Всички държави членки всъщност имат интерес от това, колко важни са географските индикации. Така че, ако САЩ не отговори на нашите изисквания по отношение на географската индикация, няма да имаме сделка. От гледна точка на разграбването на земята, за което говори господин Хенбуш, мисля, че той го спомена, ние събираме статистически данни и след това цени, така че можем да направим сравнение, но не можем да съберем информация за отделните сделки при продажба. Тоест не можем да идентифицираме кой е купувача, кой е продавача и това няма да го направим за в бъдеще. Това си е работа на държавите членки. Много от колегите говорят тук за субсидиарност и именно това е задължението на държавите членки да събират статистически данни. Евростат публикува данни, във връзка с цените на съскостопанските земи до 2009 година и ако имат желание да разработят или да изпробват обща методология за събирането на такива статистически данни. Добре. Евростат, доколкото знам, планира в края на тази година да публикува някакви такива данни. Доколкото знам, тези данни ще покрият периода за последните 5 години но те може би могат да дадат обща информация по отношение на тенденция, не по отношение на идентичността на определени купувачи или продавачи. Господин Сантърсен Позе. Искам да кажа, че сме взели всички неща, свързани с... Now the Portuguese authorities would have taken that into account. Във връзка с меда и производните продукти, Всъщност тези неща са взети предвид, така че ако производителите от една страна искат да произвеждат повече мляко на по-низки цени, няма кой да ги спре. През 2003 и през 2008, през 2013 тук имаше споразумения по тези въпроси и тогава имахме наистина перфектната буря. Имахме прекалено предлагане. Ясно е, че никой не иска да има прекалено предлагане, както се случи тогава едновременно в САЩ, Австралия и Европейския съюз. Положихме най-добри усилия да се справим с ситуацията на пазара, но има възможност по член 222 удвояване на държавните помощи. Това е такава възможност праговите стойности по принципа да минимис бяха отвоени през последните години и това е възможно да бъде направено. Някои хора смятат, че тази мярка трябва да се случи на европейско ниво, но това не е необходимо. Нещата зависят от организациите и от самите фермери, ако те искат да се възползват от всякакви такива възможности за дублиране на деминим изплащанията и използване на държавни помощни. Ако искате да говорим за географските индикации, които отново бяха споменати, може да видите канадското споразумение. То беше доста балансирано и ще го гледаме като единица мярка, когато изключваме други подобни споразумения. Във връзка с биоразнообразието, климата и водата, има много добро работно партньорство с комисаря за околната среда. Ние определено обсъждаме различни въпроси, свързани с водата, от гледна точка на устойчиво и на устойчиво ускоряване на селското стопанство, идентификация Има и различни други неща, които трябва да бъдат взети предвид, включително и националните тавани. Искам обаче да уверя колегите, че определено а, мислим по еднакъв начин от гледна точка на това какво се прави във връзка с устойчивостта. Господин Дантан спомена въпроса за конкуренцията. Този въпрос винаги е много труден за разрешаване. Знаете, че приключихме миналата седмица едни такива насоки. Опитваме се да гарантираме постоянност и последователност с помощта на тези указания. И когато комисията получи доклад, комисията и парламента виждат, че има сериозни различия между националните органи за защита на конкуренцията. Ние анализирахме подробностите, видяхме какво се случва по отношение на пазара на сълскостопански продукти, какво се случва при производителите и извода беше, че в повечето случаи разликата се дължи на различията в ситуацията, в която се намират тези фермери и пазара. Искам обаче да кажа, че имам чудесно сътрудничество с комисаря по конкурентоспособността. Последната тема, по която работихме заедно е член 222 и, неговото, и позваването на този член и неговото използване. Ставаше въпрос за дерогация във връзка с определени мерки по отношение на конкурентоспособността, така че колегата наистина много ми помага. Сега, беше спомената Финландия, както беше и споменато дали е възможно да има предварителни плащания в размер на 70%. Разглеждаме тази възможност. Възможно е някои държави членки да решат да го направят, ако имат повече време. Може би до края на месец юни ще имаме решение, което би могло да подпомогне и на Финландия. Увеличил съм срока за внасяне на искания по схемите. Някои обаче региони или държави членки казаха, че не им стига място до 5 май и поради тази причина увеличихме срока до 15 юни. Сега, във връзка с Румъния и други страни, като Франция, например, и мисля, че някои части от Обединеното кралство също а, има този проблем, трябва да се разплатят трябва да се изплатят, извинявайте, плащания още от 2015 година. Ще разгледаме този въпрос сериозно през следващите няколко дни, за да можем да видим дали можем да помогнем на Румъния, без да търпи санкции и наказания, да се справи с проблема. Защото Европейския съюз по принцип налага санкции тогава, когато има проблеми с плащанията, което води до нарушаване на репутацията на Европейския съюз. А това се случва, когато се бавят плащания, така че ще помоля колегите да разгледат ситуацията и да видят какво е възможно. Беше зададен и въпроса за всички тези хора, които не изразходват парите си, които са били отпуснати миналия септември. Има много държави членки, Мисля, че тези, за които говоря, знаят, че имам предвид тях. Държавите членки, които не са изразходвали следвата, са Гърция, Франция, Кипър, Нидерландия, Австрия, Полша, Румъния, Финландия. Имате док по, до средата на месец юни, за да изхарчите парите си. Така че започнете да го правите. Има други страни, при които има също неразпределени и неизплатени пари. Наистина, аз съм доста очуден, че към момента тези пари не са изразходвани. За това се очудвам. Някои искат още пари, а други не са ги изхарчили. Във връзка с проблемите вследствие нападане на слона, независимо дали става въпрос за лози или за други насъждения, ще кажа, че моите колеги в момента оценяват проблема и може би ще има гъвкавост по отношение на програмата за развитие на селските региони, за да подпомогнем Австрия, Харватия, Южна Франция, Словения и други страни, които са пострадали. Така че няма как да отговоря на въпрос, за който получих документи едва преди няколко дни, но знаем за какво става въпрос. Господин Кужмик, искам да ви поздравя за вашето назначаване като заместник-председател. Ябълките и крушите са важни за Полша и очакваме САЩ да се съгласи да вдигне нетарифната забрана за ябълки и круши. Въпреки това обаче заради а, консултативната процедура. Това няма да може да се случи през 2016, мека пред кога ще е готова реколта, но може би ще сме готови за 2017. За вас обаче има отворени пазари в Япония. Така че вярвам, че се отправяте към по-добър път, защото вие сте най-големия производител на ябълки в Европейския съюз. Много от вас споменаха, че ако в момента нямаме пари, дали, можем да, дали може да се използва резерва за кризи? Това е един много сложен въпрос. Интересуваме какво мислите вие, защото да, имаме криза в, а, по отношение на някои продукти и може би е разумно да се направи финансов отговор. Беше спомената веригата на доставка на хранителни стоки. Госпожа Мартина си е спомена от гледна точка на Франция. Да, в Галиция има сериозни проблеми в момента се отпускат средства за всяка крава. 300 евро, мисля, е сумата. Знаем, че има проблеми с хуманното отношение към животните, но мисля, че вашата държава трябва да понесе отговорността и като законодател, и като пазител на бюджета, точно както правя и аз. И мисля, че гъвкавостта, която даваме на вашите региони и области, ще ви помогнат да се справите с кризите. Трябва обаче наистина да можем а, да работим по-добре в рамките на ОСП, да прехвърляме пари от една приоритетна област към друга. Нещата се случват доста бавно сега по отношение на прехвърляне на такива средства. В момента срока е 8 седмици. Тоест, ако искате да модифицирате своята програма за развитие на селските региони във връзка с определена криза, горе-долу 8 седмици е необходимо на ни е необходимо, за да се справим с това. Във връзка с Португалия, по принцип отговорността е важна, но при нас няма проблем да има преструктуриране. Може да използвате някои от а, възможните инструменти, държавни помощи, деминими плащания. Въпросът на всеки фермер си е лично негов, но от гледна точка на общата политика няма никакъв проблем да се преструктурира програмата, така че да помогнете общо на фермерите. Във връзка с споразуменията за свободна търговия. Ще разполагам с изследвания в края на септември и ще видим точно какви са възможностите ни по, по отношение на бъдещи преговори. Споменахте Меркосур, но мисля, че е много важно вашите министри вътре в вашето правителство да си говорят. И е, много често в страните министъра по сълскостопанските въпроси и министъра на финансите не гледат на нещата по един и същи начин. Но мисля, че във вашия случай конкретно министъра на търговията и министъра на земеделието трябва да се говорят доста често. Говорим за биомаса, за насърчаване на биоекономика, биоенергия, така че Съответно изпълняваме стратегията постепенно, като изпълняваме различните елементи на стратегията. Съгласен съм с господин Обе, че млекопроизводителите във всяка една страна имат проблеми. В началото на своя мандат казах, няма да имаме общо споразумение, защото навсякъде има проблеми при млекопроизводителите. Трябва да използваме някакви трябва да използваме наличните инструменти, трябва да имаме общ европейски отговор. Литва наистина има сериозни проблеми. Срещнах се с вашият министър-председател, както и с съответния ресорен министър. Използвали сме 23 различни мерки и всичко това не води до увеличаване на цената такава, каквато е необходимо. Така че надяваме се, че ще можем да стабилизираме пазара за бъдеще. Също така признавам тогава, когато няма кризи. Може би не помните, но през 2015 година признах това. I didn't say anything about your wife. I didn't say anything about your wife and I'm glad that she... Аз не съм казал нищо за вашата жена, но се радвам, че тя е добре. Аз не съм споменал никаква причина за защо вие сте били тук или не, но това е нещо, което за ваша информация казвам, че съм признала още 2015 година. 5 милиона тона мляко се произвеждат в Европейския съюз, които не са необходими. Това води до тези наистина ниски цени. Трябва да имаме буфер на пазара и се опитвам да намеря начин да може програмата да бъде променена всяка година, ако това е необходимо. Но аз не съм на място на вашите министри. Те трябва да го направят, трябва да поискат и наистина съгласен съм, това е гъвкавостта, която ни трябва, а не а, идеята за Брекзит. Аз в Уелс проведох доста интересен дебат във връзка с Брексит, така че ако ви е интересно, може да гледате записа. Търговията с Русия и Украина е много важна, но за да има търговия, трябва да има две желаящи страни. В момента единствените, които страдат, са фермерите от решението, което беше взето на европейско ниво от страна на съвета. Но вашия министр-председател и нашия министр-председател се съгласиха и солидарността е това, което се случва, след като беше направено анексиране на част от Украина. Така че, в крайна сметка, ако Русия реши да наложи ембарго върху селскотопанските продукти, това е тяхно право. Ние се опитваме да нормализиране търговията с господин Путин, но от негова страна няма никакъв ангажимент. Все пак за танц са необходими двама партньори. Много е важно това, което се случва сега, което се говори в Германия за 10% буфер – в баланса на европейския бюджет, за да можем да се справим с кризата с мигрантите. И а, така стоят нещата. В момента има други кризи, за които се отделят средства. Ние бихме искали да направим нещо, да направим още повече, отколкото сме направили преди, за да можем да помогнем на вашите фермери. Но отново го казвам, няма да можем да мобилизираме повече млади фермери, до момента, до който старото поколение, техните родители всъщност не са финансово стабилни. Така че и тук са необходими две неща. По отношение на измененията в климата, господин председател, независимо дали на хората им харесва или не, измененията в климата ще бъде кръгълен камък на политиката в бъдещето. След споразумението в Париж, селското стопанство ще трябва да изиграе своята роля по отношение на това споразумение – ресорният комисар беше на съответното заседание и там беше казано, че селското стопанство трябва да спази своите задължения по отношение на парниковите газове. Така че устойчивостта като принцип в селското стопанство е нещо, което ще остане. И политиките, които се основават на екосъобразност, ще са нещо много важно за комисията за в бъдеще госпожа Шари Пирик спомена проблемите с Русия, но и проблемите с ресурсите при кризи. Въпросът е дали ще искате да подкрепите такова заделяне на пари за в бъдеще. Друга колега каза, че има много слухове във връзка с програмата за развитие на селските региони сега няма такива слухове. Както господин Фланинган и други колеги споменаха, гъвкавостта на тази програма и нейното упростяване са това, с което се занимаваме в момента. Имаме група на високо ниво. Комисаря за регионално развитие госпожа Крето работи по отношение на упростяване на програмата за развитие на селските региони. ще имаме пазарен орган и а, мониторинг по отношение на свинското месо и продукти. Разбирам това, което казахте във връзка с храната и зеленчуците, но няма да имаме референтни цени, въпреки че имам подкрепа, за да подмогна нещата във връзка с с а, проблемите свързани с ембаргото от страна на Русия. За момента 75% от нереализираните хранителни продукти и зеленчуци се реализират в нови пазари. Все още нямаме споразумение във връзка с премахнатото, а, с премахнатото разрешение. Сега по отношение на меда. Господин Ердос спомена проблема с меда и е, вземането на допълнителни пробни по външните граници на Съюза. Това е свързано с Генерална дирекция здравеопазване. Ще го предам в съответната е, е, дирекция и ресорния комисар. Също така, е, госпожо Дод, споменахте кралското изложение по земеделие на Северна Ирландия. Не успях да отида там, но познавам много добре проблемите, които очертахте и трябва да кажа, че е, аз се срещнах с представители на изложението 4 дена след това и тази среща беше много конструктивна, така че въпросите, които север... северноирландските фермери поставиха, бяха много интересни и със сигурност ще ги разгледаме в по-подробно. По въпроса за средносрочния преглед, Днес не съм казал а, нищо конкретно по средносрочния преглед, госпожо Додс. А знаем общо взето какви неща трябва да се включат в него и какво не. Имаме избор между това да се направи по-малко коригиране на нашите политики и да се променят те по-коренно. Това е избор, който ние трябва да направим, но разбира се, вие трябва да се съгласите с него. И това ще ни занимава през следващите седмици. Господин председател, мисля, че отговорих на всичко. Надявам се, не съм оставил на страна някои въпроси. Извинявам се, ако съм го направил. Мога да отговоря по-нататък също. Но така или иначе, благодаря ви за това, че поставяте толкова разнообразни въпроси. И е, разбира се, ние работим много сериозно по, по работната програма за 2017 година. Благодаря ви. господин комисар. Благодаря ви много. Господин Фланеган, имате думата накратко. кратко. Комисара коментира по това кога присъствам и кога не. Може би не ви хареса това, което казах, но аз трябва да кажа, че е, присъствам е, винаги на заседанията на тази комисия и има кой да го потвърди. Вашите е, коментари се отнасяха до период, в който жен... съпругата ми беше сериозно болна. Доколкото знам, вие знаете за този факт и го посочихте днес. Мисля, че това е отвратително. Аз съм изключително отвратен. Имах ниско мнение за вас и преди, но днес това вече премина всякакви граници. Е, е, извинете, господин председател, трябва да отговоря на този коментар. Мисля, е, трябва да кажа, че нямах никаква информация за това, че съпругата ви е била болна. Не знам какво е излязло в вестниците, не съм ги чел, но ако се отнасяте сериозно към този въпрос и това, че не сте присъствали на заседанието, когато се разглежда той, така или иначе, аз не, нямах намерение да говоря за вашия личен живот по никакъв начин. Благодаря много, казва председателя. Този, тези аспекти трябва да останат на страна. Господин комисар, това беше един изключително важен диалог, основан на партньорството. Благодарим ви е, много, защото се поставиха редица въпроси. Знам, че мнозина от нас искаха да чуят повече, може би, но така или иначе дискусията беше колегиална. Ситуацията с селското стопанство е много сериозна. И разбира се, редица фактори също ще окажат влияние избори на различни места, като във Франция, в Австрия. Всичко това ще има въздействие върху селското стопанство и земеделието. Понякога оставяме впечатление за микрофон за председателя. Смятам, че независимо дали ни харесва или не, може би е необходимо да подходим рационално. Държавите членки имат своят принос към ОСП и понякога те се притесняват за въпроси като анализа на случващото се, анализ, който се прави от комисията и също така участието на националните бюджети. Всичко това е важно. По, е, е, по отношение на Испания, тук е, вертикалното интегриране, мога да кажа, че Има добра организираност в определени области на селското стопанство, но разбира се е нужна подкрепа и съответните съответното финансиране. Знаем, че понякога някои мерки не са ефикасни и производителите са тези, които поемат цената за това. Знаем, че имаме споразумение, което е обвързващо за нас. Важен аспект е и на производството тук. И също така знаем, че тези неща понякога се прилагат трудно. Необходимо е да намерим правилните начини да насърчим производителите да намалят производството си. И това е важно особено за млекопроизводителния сектор. А понякога някои от мерките водят до увеличение на производството, нещо, което знаем, че в момента не, е, не, от него не се нуждаем. Друг важен въпрос е хранителната верига. Това е много важен въпрос. Не успяхме да го засегнем днес, но така или иначе, господин комисар, благодарим ви много, че присъствахте на заседанието на комисията и че разгледахте всички тези въпроси. Сега ще направим едноминутна пауза, за да изпратим комисаря.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 Proszę Państwa, bardzo proszę, przechodzimy do punktu szóstego. Inwestycje na... Дами и господа, продължаваме с точка 6 от дневния ред. Инвестиране в работни места и растеж за увеличаване на приноса към, на европейските структурни инвестиционни фондове. Комисията Реджи е водеща по този въпрос. И докладчика от наша страна за становището е госпожа Данчила. Този въпрос е много важен. И разбира се, искаме да се запознаем по-подробно с тази тематика. Затова също ще се обърна към представителите на комисията, за да взема думата, след което ще чуем госпожа Данчила. Филип Магне е, от е, Френското министерство на земеделието. Трябваше да присъства тук. Още не е тук той обаче. В такъв случай ще дадем думата на представителя на комисията. Чекаме на представителя комисии на забрани гласу. Yeah. Тук сте, виждам. Добре, благодаря. Благодаря за това, че ни поканихте да направим една презентация. Аз съм генерална дирекция за меделие. За това ще се съсредоточа върху развитието на селските райони. В тази презентация ще видите кратък преглед на доклада по член 16 което е задължение по регламента да се покажат резултатите от преговорите по програмите за основните фондове, инфраструктурни и инвестиционни, да се откроят основния напредък и ще се съсредоточа по ФРР, тъй като ме помолихте да се съсредоточа върху него. На следващия слайд виждате как се разпределят паричните средства. За периода 2014-2020 година сме заделили 454 милиарда евро. 637 милиарда евро стават, ако се добавят и националните фондове. ФРР обхваща 99 милиарда евро, 4 милиарда прехвърлени от първия стълб и ако добавите националното съфинансиране, се достига до 160 милиарда ФРР, така че виждате бюджетът е значителен. На следващия слайд виждате значението на финансирането от гледна точка на инвестирането като част от общата част от инвестирането. Това също се обхваща от доклада по член 16. И виждате, средната стойност за Европейския съюз е 14%, но за определени държави членки, Португалия, Харватия, Латвия, Литва и Унгария, процента е около 60%. Това се дължи на факта, че се наблюдава сериозно намаление на публичните инвестиции след 2014 година от, 15, от около 15% в реално изражение. Нещо, което сме представили в съобщението също е, че новия програмен период за европейските структурни инвестиционни фондове не е само за пари, но и за създаване на съответните условия за инвестиране и ефективно програмиране. Тук виждате един списък на това, което сме направили в тази посока. По-специално сме поставили предварителни ексанте условия, имаме общи условия, но имаме конкретни ексанте условия за развитие на селските райони. Като цяло 75% от условията се спазват, но за селското стопанство като цяло се наблюдава по-висок процент спазване. Имаме фокус върху резултати и програмите за селско развитие по ЕСИ е, са програми силно свързани с бюджета. Имаме силен фокус върху финансови инструменти които се използват все повече. Това ни дава повече възможности и също така сме внесли елементи за упростяване, като например разпоредби за електронно управление или различни упростени варианти за управление на разходите в програмите. Как смятаме да разработим всичко това? Тази година по-късно ще публикуваме конкретно доклад по тази тема. Тук виждате какви са очакваните постижения, които се представят в съобщението. В лявата част на слайда виждате по-общи очаквания и за а, Европейския фонд за земеделие и селски райони съм посочила някои по-конкретни очаквания за резултати. По отношение на научна-развойната дейност, ИКТ и развитието на мест пее. се надяваме, че ще можем да помогнем на, 80, на 18,8 милиона души да имат по-добър достъп до услуги за ИКТ. Надяваме се да подкрепим около 3000 проекта за интерактивна иновация, както и 2,8% от фермерите да получат подкрепа за модернизиране. Това, това включва различни категории производители, обикновено става въпрос за търговски производители. 175 000 млади фермери ще получат подкрепа за развиване на собствен бизнес. 300 000 фермери очакваме да участват в схеми за качествена продукция и така нататък. Около 193 милиарда евро са определени за околна среда, изменения на климата, енергетика и транспорт. Това е най-големия дял от бюджета на Европейския съюз, специално за фонда. Очакваме около 17,4% от земеделската земя в Европейския съюз да може да бъде подобрен, да се подобри биоразнообразието, да се предотврати ерозията на почвата и 14% да се, е за да се подобри качеството на водите. 7,6% от земята е, ще бъде обхваната от поръчки за подобряване на съхраняването на въглерод. 2,7 милиарда инвестиции ще се направят за възобновяема енергия и около 635 хиляди производители участват в схеми за управление на риска, финансирани по фонда. И в последната част от доклада по член 16 се засяга заетостта, социалното приобщаване и образованието. Надяваме се да подкрепим около 2500 групи за местно действие, съгласно програмата Лидер. Това ще създаде 400, 44 000 извинявате, нови работни места, като специален фокус ще се постави върху неземеделските малки предприятия в селските райони. Надяваме се по този начин да създадем 77 500 нови работни места. Това разкрива потенциала за, за заетост на фонда и подкрепяне на селските райони. Всички тези данни, посочени в доклада по член 16, се представят и в нова платформа за данни. Тя е отворена и също така отразява напредъка ни. Разбира се, и държавите членки ще отчитат напредъка си в годишните доклади за изпълнението. На базата на тях ще създадем един общ доклад за изпълнението на европейските структурни инвестиционни фондове. Относно е, количеството на данните, е, ще има такива данни относно качеството им. И през 2018 година ще има още един доклад. Bardzo dziękujemy. Да, благодаря. Може би сега вече е ред на госпожа Данчила за нейната презентация. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за направеното представяне. В същото време искам да поздравя колегите от а, а, Комисията за регионално развитие за този доклад по собствена инициатива. Смятам, че наш дълг като депутати Ораторката сменя микрофона си. Благодари отново за презентацията на комисията. Поздравява колегите от а, комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Смятам, че наш дълг като европейски депутати е да проследяваме приложението. начина по който се прилага законодателството от страна на комисията. Също смятам, че тази инициатива идва в много а, важен момент, защото подготвяме средносрочния преглед на законодателния а, пакет, който идва заедно с а, многогодишната финансова рамка. Знаем, че този анализ беше предвиден за след 3 години, но при положение, че многогодишната финансова рамка всъщност е 7 годишна, трябва да го направим по-рано. общите правила изискват от комисията в член 16 да изготви доклад за държавите членки по този въпрос. Комисията повдигна подобен въпрос, изготви такъв доклад миналата година. И в моето становище аз ще се спра върху програмите за развитие на селските райони, Европейския фонд за развитие на селски райони. Настоящия регламент въвежда редица упростявания във връзка в сравнение с предишната рамка. Включват се и редица стратегически цели и дават повече гъвкавост на регионите, така че те да могат да определят на какво искат да се спрат. Ето защо аз смятам, че трябва да определим каква е връзката между различните инструменти. Трябва също да преценим в каква степен държавите членки са използвали възможността да добавят към националното финансиране и гъвкавостта, между различните, е, между двата стълба на ОСП. Като цяло, финансовите средства на настоящата програма за развитие на селските райони са по-малки като суми, а посредством тези мерки за гъвкавост национално равнище сме постигнали увеличение в сравнение с предишния период. Но ако разгледаме националната информация, виждаме най-различни сценарии между регионите в зависимост от националната възможност за финансиране и стратегическите избори за прехвърляне между двата стълба. Става въпрос за централни инструменти, които ще ни позволят да достигнем целите на Европа 2020. Искам да поздравя комисията и държавите членки за положените условия, е, усилия в преговорите и подписването на всички партньорски споразумения в срок. Сега зависи от нас да направим така, че да се финансират максимално бързо проектите в тази област. И за това смятам, че държавите членки трябва да се въздържат от добавяне на допълнителни а, изисквания, които ще осложнят сложността. Смятам, че тези допълнителни условия ще направят проекта по-малко прозрачен и ще осложнят процесите. Чакам с нетърпение да чуя колегите и ще се постарая да ги включа в този ограничен брой думи, които трябва да използвам в становището. Имам намерение да го изпратя за превод в срок, така че да можем да дебатираме по него веднага след лятото. Благодаря много. Сега можем да дадем думата за обсъждане, коментари, въпроси. Господин Робе. Благодаря, господин председател. Смятам, че този въпрос е много важен и то не само днес, ще остане все така важен и в бъдеще. Има разлики в различни държави членки, има разлики и в рамките на една и съща държава членка. Макар а, Европа да е сравнително малка, а, имаме и иммиграция от по-бедните държави, така че не трябва да търсим само начини за създаване на заетост, трябва да създаваме добре платена заетост. И още нещо. Важно е да начните системи да са ориентирани към съответните региони и местните власти да имат достатъчно мотивация да правят нужните инвестиции. В Литва са централизирани структурните и инвестиционни средства в нашето Министерство на економиката там се занимаваме с тези въпроси. Това означава, че големите градове получават по-голяма част от средствата и селските райони биват пренебрегнати. И това води до вътрешна а, миграция в рамките на държавата. Ето защо смятаме, че местните регионални власти трябва да бъдат оправомощени и да имат повече капацитет. Господин Лазов. Благодаря, господин председател. Ако тези европейски фондове искат да стимулират създаването на заетост в селските райони, мога да ви гарантирам, че във Франция това е пълен провал. Аз участвам и в регионалния съвет и това го виждам всекидневно. Никакви а, средства не се а, ползват за сближаване на с, селските и градските райони. Няма а, и възможност а, да се а, изпращат а, медикаменти или защо транспорт за по-отдалечените райони. Вие самите казахте, че това трябва да са средства за по-малко развитите а, държави и райони. Възможно ли е да видим някаква разносметка за предишния период? Благодаря. Господин Ван Касел има думата. Благодаря, господин председател. Говорим за много важно съобщение и използването на тези структурни е, фондове ще бъде много важно в следващите години. В е, това становище трябва да подчертаем колко са важни синергиите, съчетаването на различните фондове в селските е, райони. Нововведенията са много важно, важен елемент. С него може да се подобрят и качеството на храните и качеството на заетостта в селските райони. И също така с завършването на единния цифров пазар ще дадем един допълнителен тласък в това отношение. Трябва да се концентрираме и върху заедостта на младите, използването на иновации, да подпомагаме младите да създават свой, създават свой собствен бизнес. Трябва да се подчертае и важността коя на информацията, която трябва да предоставя комисията за достъпните фондове и как те могат да се използват. И накрая обществените власти би следвало да обяснят потенциала за използване на тези средства от селските райони. Благодаря, господин Буда. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за представянето, благодаря за доклад, на докладчика за нейното представяне. Изключително важно е да имаме предвид всичко свързано с повече заетост в селските райони. В Комисията за регионално развитие, където аз също членувам, изключително се съсредоточихме върху откриването на инструменти, които реално ще увеличат заедостта и ще развият местните общности в селските райони. Но също така трябва да подчертаем, че от тук нататък в нашите дискусии трябва да въведем аспект, свързан с местните власти. Не е нормално ние в Европейския парламент и комисията да си измисляме някакви условия, а пък после и те на регионално равнище да създават още списъци с 30 или 40 такива. Ще дам пример за а, нещо такова в моята държава по 7.2, където няма никакво ограничение за това, кой има достъп до тези средства. В Румъния се казва, че могат да се използват само а, от а, селища с над 2000 е, граждани. И така изключват дадени селища. Не може да толерираме такова нещо. Не може да се а, ограничава достъпа до средства на, на тази основа. Благодаря. Не знам дали някой друг иска да вземе отношение. Е, госпожа докладчика вероятно може да включите използването на а, средства от различните фондове, структурните е, фондове и как това се отразява на селските райони и как това се е, отнася до териториалното включване, изближаване или също знаем, че имаме и втория стълб. Явно той не е все пак чак толкова за селските райони, по-скоро за градските. Но имаме идеята за модернизация, иновации, там също включена. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за техните коментари. Смятам, че всеки един от нас може да внесе своята важна експертиза към това становище през погледа на своето национално и местно гледище и опит. Ще се опитам да включа максимален брой от вашите предложения в това становище но с оглед на ограничението за неговия размер, някои от вашите становища ще бъдат предложени като изменения. Ще ви кажа какъв е графика. Представяне в комисията 30 август. Крайен срок за изменения края на ноември. И публично изслушване в комисията Реги на 15 юни предстои. което вероятно ще внесе важни подробности и информация по отношение на нашето становище. Още веднъж ви благодаря и с нетърпение чакам вашето предложение. Благодаря много. 30 август представяне на становището, крайен срок за изменение 2 септември, приемане на проекто становището 12-13 октомври. Всичко това е след а, лятната почивка. Преди да преминем към следващата точка, ви информирах, че днес е последния ден на участието на Филип Мание в а, нашата комисия. който е наблюдател от Френското министерство. т.е. нас от доста време, както казах, за последен ден е сред нас Филип Мание. Вие е, отивате в добре е, заслужена пенсия. С това искаме да ви поздравим и да ви благодарим за усмивката, сътрудничеството и подкрепата. Желая ви всичко най-хубаво. Не знам дали ще се оттеглите изцяло от селскостопанската дейност. Сигурно ще намерите нещо подобно, което да правите и пак ще се срещнем отново. Още веднъж ви благодарим и ви пожелавам всичко най-хубаво. Искам само да благодаря на господин на господин председателя, защото от 1995 още имам възможността да се изказвам в Комисията за селско стопанство на Европейския парламент. Имам а, спомен от първото ми изказване, което беше във време, когато съвсем различно а, е, съвсем различно изглеждаше общата селско-стопанска е, политика, съвсем различен беше комисаря и вероятно си имах е, все пак шанса да проследя това развитие в Европа. Благодаря ви много за това, което имах възможност да проследя тук от името на Френското министерство на селското стопанство. Jeszcze, jeszcze raz dziękujemy i zachęcamy. И ние искаме да ви благодарим. Вашите мисли, спомени, коментари, ако ги оформите като книга, ние бихме се възползвали от нея И ще ни бъде много интересно да я прочетем. Затова много ви благодарим за коментарите, за вашия опит, за споделеното. И така преминаваме към следващата а, точка от нашия дневен ред 7 биопроизводството и етикетирането на а, биопродукти от Мартин Хойзлинг е докладчика, труден регламент, необходим регламент в същото време, Знаем, че вървят тристранни срещи. Виждам, че вече много колеги искат думата. Само по една дума ще имате за, за въпроси. Докладчика има думата сега. Благодаря, че ми давате думата. Няма как да проведем дебат по този регламент. Въпреки това обаче ще се опитам да защитя интереса на парламента и решенията взети с огромно мнозинство. В момента нещата са доста на кантар. Причината за това е, че в много места на нас не е необходим компромис. Kommen bedarf es natürlich auch einer erheblichen Zuarbeit von Seiten der Kommission.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 техническото оборудване, имаше изключване на микрофони, така че може би ще ви помоля да започнете отново. Заповядайте. Е, Добре, отново ли да започна, пита господин Хойслинг? Може би не е необходимо. Това, което тък му исках да кажа, е основното. Необходими са ни и трите институции – Необходимо е и трите институции да се съгласят. Първо трябва да видим какви са компромисните предложения от страна на комисията. Не са много на брой, някои от тях още не сме и получили, но вярвам, че съвсем скоро ще отбележим съществен напредък. Другия проблем е, че нямаме прегледан мандат ревизиран мандат от страна на съвета и това не ни улеснява. По отношение на това, какво влиза в основния регламент, смятаме, че животновътството трябва да бъде част от основния регламент. Съвета обаче не може да води преговори по това, тъй като нямат мандат. Това, което е необходимо е съвета да подходи гъвкаво, за да можем да отбележим напредък. Времето започва да изтича, скоро ще приключи Нидерландското председателство. Има някои точки, по които успяхме да отбележим напредък. Бихме искали да остане контрол в регламента. Това беше едно от основните ни искания. По отношение на хоризонталния регламент, това беше част от нашия мандат. Искахме да има общ мандат за делегацията на Комисията по околна среда, за да можем да работим заедно и е, ключовите контролни мерки да останат част от регламента. Не можахме да постигнем съгласие по член 23, но надявам се, че това ще се случи. Стигаме до делегираните актове и изпълнителните актове. Все още има въпроси, които трябва да се решат тук. Говорим за сертификация и контрол, седми блок. Успяхме да отбележим някакъв напредък. Сертификатите показват ясна връзка. Необходими са ни точни правила, точни условия за самите фермери и за компаниите, трябват ни и ясни правила по отношение на износа. Освен това, комисията трябва да накара държавите членки да изяснят своите позиции. Всичко това ще има ефект върху изпълнението, защото разделението на компетенциите между държавите членки, комисията и парламента трябва да бъде развито. Започнахме да разглеждаме член 20, така наречения принцип на предпазливостта. Опитваме се да избегнем налагане на тежест върху органичното земеделие и използването на пестициди. Сближихме позициите Съвета и парламента са с доста близки позиции. За момента не ни е необходима нова прагова стойност. Това, което искаме е да се избегне замърсяване на органичната продукция. В случаите, в които това е невъзможно или пък имаме измами, трябва да можем да предприемаме мерки. Поради тази причина ни трябва различен подход в зависимост от ситуацията. Аз съм доста уверен, че това е тема, с която ще можем да се справим. Тази седмица имаме тристранни преговори. ще има още няколко кръга на преговорите през следващите няколко седмици. Не съм сигурен, че ще успеем да приключим темата и не мисля, че ще се справим по време на нидерландското председателство. При всички положения обаче няма да позволим да се вземе решение, което е против волята на парламента. Благодаря. Благодаря за направените коментари. Госпожа Еранс Гарсия, заповядайте. Благодаря. Искам да разгледам една конкретна точка по отношение на член 28. Така наречените задморски региони, най-отдалечените региони, не искаме да има дискриминация срещу тези региони от страна на Европейския съюз, особено когато става въпрос за трети страни. Затова ви моля да защитите позицията, която нашата комисия винаги е искала да бъде включена, а именно, че след като регламента влезе в сила, ще има дерогация за тези най-отдалечени региони, по същия начин, по който има дерогация за третите страни. Не би трябвало да настояваме за въвеждане на 5 годишен преходен период. Няма как за тях да се прилагат същите правила. Нека текста остане такъв какъвто е и ако това се случи, това ще означава, че третите страни могат да извлекат ползи за този период от 5 години, което всъщност ще доведе до сериозна дискриминация спрямо на отдалечените региони и те ще пострадат при тази нелоялна конкуренция от страна на трети страни. Това е мнението, което нашата комисия има по отношение на този конкретен член, член 28. Благодаря. Госпожа Геринг. Извинявайте, не съм сложила табелата със своето име. И слушах колегата Хауслинг и мога да кажа, че като докладчик в сянка от групата на ЕКАРЕ, аз съм силно песимистична или мога да кажа, че вече съм изтощена от начина по който протичат преговорите. Вече 6 месеца текат тези тристранни преговори. Обикновено се срещаме в рамките на 15 часа на седмица. Това са техническите срещи и срещите на докладчите в сянка не сме постигнали много, като се предвид колко усилия сме вложили. Нямаме споразумение по отношение на контролните мерки, по отношение на остатъците от пестициди, нямаме въобще никакви конкретни правила по отношение на производството. И ми се струва, че това се дължи на доста непоследователния мандат, който получихме. Това беше едно от най-прибързаните и дезорганизирани гласувания, на което го присъствах и това води до трудностите, с които се сблъскваме сега. Независимо от всичко, обаче, трябва да отбележим някакъв напредък. Искам да насоча вниманието на колегите към пределните стоености на пестицидите. Докладчика иска да защити бизнес интереса на органичните производители за сметка на потребителя. Не мисля, че това е което искаше да направи нашата комисия. Неговата позиция разрешава продуктите да бъдат с етикет органично или биопроизводство, дори когато пестицидите са в нивото, което се среща при конвенционалните селско-стопански продукти. Не знам за вас, но аз лично си купувам органични продукти, защото очаквам в тях да няма остатъчни количества пестициди. И ми се струва, че когато работим по темата, това е нещо, което трябва да направим, защото тази ситуация единствено ще навреди на сектора, и освен това забавя преговорите. Така че това, което аз искам да разбера, защо ни отнема толкова време да се справим с това. Аз съм работила по много законодателни и като докладчик, и като докладчик в сянка. Нашата група е малка, аз съм докладчик в сянка често, но наистина тук много време губим. Искам да помоля докладчика да забърза процеса. Да, вярно е, че съвета не прави много стъпки, но не виждам отстъпки от страна на докладчика. Ако няма компромиси, измислете такива, представете ги. Ако си спомняте, искахме да се справим с това по време на Люксембургското председателство, сега е Нидерландското председателство и не виждам как ще се справим. Не се опитвам да бъда изключително неприятна, нито пък груба, но наистина смятам, че това се превръща в една изключително тежка задача и не успяваме да постигнем нищо. Мощни слова. Пани посел Костин Герба zapraszam. Госпожа Костиня, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Мисля, че Мартин Хойслинг може да си отбележи с червено в календара този ден. Говорим за защита на растенията, различни вещества и знаем, че органичните фермери не работят в вакуум, но въпреки това те трябва да се справят с въздействието върху околната среда извън тяхната ферма. Този целият дебат по отношение на пределните стойности и праговете не знам как трябва да бъде приключен. Винаги има възможност. Всъщност, знаете, че национална компетенция е задаването на тези прагове така че е възможно те да се запазят в много държави членки. А това няма смисъл. И тук именно е молбата на докладчика е, да имаме максимално въздействие и да представим своята позиция. Въпросът, който престича от това, е свързан с отговорността. Ако имаме замърсяване, неволно замърсяване, замърсяването, тогава кой носи отговорност? Всички тези неща трябва да бъдат много и ясно регулирани и не може да се намираме в ситуация на правна несигурност по отношение на органичното земеделие. Това определено трябва да бъде взето предвид. И след това имам въпрос по отношение на семената. Тази тема е много е обсъждана и доколкото аз знам, органичното земеделие няма общи пресечни точки с големите производители на семена. време обаче трябва да има контрол. Знам, че при нас има производители на органични семена. Има много средно големи производители на семена. И трябва по някакъв начин те да могат да бъдат използвани за закупуване на семената, вместо да се използват големите компании. Така че и тук може би можем да постигнем нещо. Господин Линд, съвсем накратко. Искам да се спра на коментара на госпожа Гърлинг. Аз също участвам при тристранните преговори и има малко по-различен поглед върху това, което се случва. Да, наистина, нещата се случват изключително бавно. Аз обаче по-скоро съм съгласен с господин Койслинг и неговото мнение. Не мисля, че комисията наистина разбира каква е тяхната задача по време на този триалог и въобще по време на всички тристранни преговори. След като ние сме се споразумяли с съвета за това, че не искам прагове, не е работа на комисията да налага различни прагове, различни бариери, възможности и така нататък през задната вратичка. Или пък да добави нещо в член първи, което би позволило налагането на такива прагове. Ето това прави нашата задача изключително тежка, особено ако трябва да обсъждаме това отново и отново в началото на всяко заседание. Още миналия ноември съвета и парламента взеха решение Разбирам, че има такива, които не харесват политическото решение, но то е политическо решение, взето е. И не само комисията трябва да може да се налага по този въпрос. Господин Такова, заповядайте. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на господин Хойслинг. Чух, че доста силно защитавате позицията на парламента. Ние от скандинавските страни и Финландия имаме специални желания, така че това, което искаме е да имаме най-чиста органична продукция на север. Разбрах, че се опитвате да намерите компромис, но за съжаление съвета и комисията нямат достатъчно воля Надявам се, че ще намерят някакво желание за това обаче, за да могат проблемите да бъдат разрешени. Това, което искам да направя е да ви пожелая успех при, този, при тази трудна задача, за да може в севера да продължим да произвеждаме чиста продукция. Благодаря, господин Лоезо. Благодаря, господин председател. Предполагам, знаете, че Франция е на трето място по биопроизводство след Испания и Италия. Е, и тя е пред Германия по този показател. Това е 7 милиарда и половина е, евро е, за 2004 2014 година и този сектор генерира 100 е, 000 преки работни места. С това е важно да защитаваме този сектор. Индустрията също се възползва от това, защото биопродуктите имат все повече привърженици, но вече започваме да се уморяваме от повтарящите си скандали и потребителите търсят качество. Е, много е, собствени биомарки са създадени, но те целят по-низки цени и да се предоставят продукти по всяко време на годината, като тези продукти се внасят от страни, които имат много по- слаби, не строги стандарти в сравнение с Европа. Разбира се, трябва да се вземат предвид и въглеродните емисии биопродукт извън сезона за този продукт, който е внесен от някъде, има много по-голям въглероден отпечатък от биопродукт, произведен в Европа в съответния сезон. Смятам следователно, че трябва да избираме сезонни продукти от местно производство. Потребяването на биопродукти не бива да бъде една мода, а да, един, да бъде един модел, който да се отклонява от индустриализираното селско стопанство. Смятам, че трябва да защитаваме потреблението на местни продукти. Разбира се, хранителният патриотизъм ще е в полза на производителите и също така ще позволява да запазим високо качество. Благодаря. Посла Благодаря, господин Агню. Благодаря. Искам да получа актуална информация от господин Хослинг или от Джуди Гърлинг във връзка с две теми по отношение на органичното производство. Първата част не засяга моята страна, е, а скандинавските страни. Става въпрос за салатите, които всъщност се произвеждат с помощта на хидропоника. Използва се вода вътре в парници с цел да не замръзне водата. Това е близо до арктическия пояс и се чуди дали това все още се прави. А другата тема са органичните семена. Т.е. ако семената не са органично отгледани, не биха могли да бъдат посяти. И наистина толкова е малък пазара, че органичните производители се оказват в следната позиция. Или използват неорганични семена, и ако правят това, всъщност могат да загубят своя статут като органичен производител, а другия вариант е да не съдят нищо, може би има и такива. Искам да добавя нещо и по темата с остатъците от пестициди. Органичните с пестицидите, органичните производители могат да използват всякакви ужасни вещества, стига те да се а, те да са те да са органични по своя происход, тъй като се появяват естествено в природата. Въпросът ми е, когато говорим за пределни стоености, това само за пестициди ли се отнася или за такива естествени материали? Следващия оратор. Не исках да се намесвам, но малко се притеснявам по отношение на темата и на възможност и се притеснявам по отношение на възможността определени продукти, които се считат за органични, да бъдат замърсени с определени химикали и какво можем да направим по тази тема. Разбира се, не искаме да натоварваме допълнително фермерите, защото това не е по тяхна воля. Но същевременно не мисля, че бихме могли да позволим тези продукти да се продават като органични, защото това би означавало, че заблуждаваме съответния потребител, който пък плаща доста повече, за да си купи органичен продукт. Така че тук трябва да сме доста внимателни. Фермерите имат възможност да сключат застраховка, за да могат да бъдат защитени според различ... извинете, да бъдат защитени от различни природни бедствия мисля, че не, не можем да имаме различни нива за еднакви продукти в различни страни. Трябва да имаме едни и същи пределни стоености във всички държави на Европейския съюз, когато става въпрос за органична продукция. Господин Хойстинг, заповядайте. Пет минути, не повече. Äh, ich darf noch ein paar Punkte ansprechen, die jetzt nachgefragt wurden. Zum einen die Einigung. Äh, Благодаря. Ще коментирам по някои от въпросите. Относно парниковите газове в скандинавските страни, разбира се, има изключения тук. И по, новия, по силата на новия регламент тези изключения няма вече да се прилагат. Мисля, че е, е, условието за 65 е, я градус широчина устроява нашите колеги от Швеция. Но по отношение на биоземеделието и земеделие, което се основава на качеството на почвата, знаем, че в други страни Решенията, които са избрани, са различни, но съм сигурен, че ще можем да стигнем до компромис, за да се съгласим за определени прагове. Относно семената имаме много ясен мандат. Биоземеделието, разбира се, се нуждае от биологични семена. Беше казано, че всички биопроизводители ще трябва да преминат към новия режим до 2021 година, но знаем, че когато става въпрос за биосемена, нещата са много трудни, защото те не се предлагат навсякъде. Следователно, трябва да развием този пазар, да имаме ясно определение за понятието биологично семе, за да няма различия в тази насока. Така че трябва да уточним това понятие. Комисията каза, че трябва да постигнем още напредък. Това е мнението и на съвета. Но нещата не са толкова прости. Не може след 10 години всички биопроизводители да използват биосемена, при положение, че настоящата ситуация е толкова различна. Трябва да разгледаме различните пътеки, за да можем да стигнем до компромис. Сега искам да стигна до ограничителните стойности. Господин Буда засегна този въпрос. Искаме да има общи критерии за оценка. Съществува едно, едно замърсяване. Не можем да се не можем да избягаме от а, химичните продукти, продуктите с химикали. Не можем да избягаме на паралелна а, планета. Не можем да гарантираме, че биопродуктите не а, е, са по някакъв начин. А, повлияни от субстанции, които вече присъстват в почвата, но трябва да видим в каква степен съществува това замърсяване на почвите. И за това са ни необходими много ясни правила. Ето защо в член 2010, което представлява предложение на комисията и парламента, по което има съгласие между двете институции, се предлага съответното решение, което не предвижда да се санкционира производителя за използването на пестициди. Госпожа Герлинг, това, което казахте, не е много справедливо. Не е справедливо да се казва, че ако няма напредък, то е поради неуспеха на преговорите, както добре знаете. Се опитахме да регулираме възможно най-много, така че никой не може да каже, извинявам се, но не знам за какво става въпрос. Ние се опитваме да стигнем до компромис заедно. Защо а, искам... Е, е ние нямаме намерение да стигаме тайно до компромиси. Разбира се, вие получавате цялата информация след това. Знам, че работата е много това е така. Но не можем да вървим по-бързо, защото искаме заедно всички да участваме в намирането на добрите компромиси. Аз многократно повтарям това, което вече се е казало в преговорите и зачитам решението. Знам, че вашата група не, е, редовно не е съгласна с решенията, но е, можете да кажете, но това да казвате, че мандата за преговорите не е справедлив и не е демократичен, това просто не е вярно. Процесът е демократичен, преговорите са дълги, искаме да стигнем до, до компромис. Е, това е мое мнение, но е, мандата на парламента е различен от този, който вие описахте. Благодаря. Председателя, благодаря ви. С това стигаме до края на дневния ред за днес. Ще ви напомня, само да припомня, утре имаме изслушване. От 7 до 8 и половина. Много важно изслушване ще е това. Следващото заседание на нашата комисия ще е на 6 юни, но така или иначе ще се видим утре, защото имаме изслушване за млечните продукти. Благодаря ви много и приятна вечер!